Bueno, venga, buenas tardes a todos. Les pido que vayan tomando... Добър ден на всички. Моля, замете местата си. Вече ви дадох 10 минути за да се настаните, така че е крайно време да започваме. Нека да ви приветствам на това заседание. На тема малки по мащаб и крайбрежни рибни стопанства. Всичко това е свързано с реформата на общата политика в областта на рибарството. Ние взехме решение да организираме е, цяла поредица обществени и, и, обществено достъпни изслушвания и едно от тях е именно това изслушване, което ще чуем, на което ще присъстваме днес. 80% от всички риболовни кораби са с дължина по-малка от 12 метра. Така че става дума за голям брой плавателни съдове. А, има и друг елемент, който искам да подчертая тук. И той е липсата на капитализация при този тип флота – Финансирането е изключително важно, когато става дума за малките риболовни предприятия. И така, тук имаме възможност да обсъдим тази тема, да чуем гостите, които сме поканили за да се изкажат по някои от основните въпроси. И така, позволете ми да ги приветствам. Надявам се, че това изслушване ще е полезно за всички, които се интересуват от темата. Нека да дам думата на провелите проучване, поръчено от Европейския парламент на тема характеристики на малките риболовни предприятия е, работещи по крайбрежието, господин Греме Макфайден и господин Павел Салц. Нека да им дам думата за встъпителни... за една презентация. Не по-дълга от 20 минути, моля ви, тъй като нямаме много време. Заповядайте. Thank you very much for the opportunity of presenting. Благодаря много, че ми давате тази възможност да направя тази презентация днес. Казвам се Греме Макфайден, директор на Посейдон. С мен е господин Павел Салц от Фремиан, консултантска фирма – в областта на рибарството в работеща в Холандия. Нека да ви представя резултатите от едно проучване, което ни бе поръчано от Европейския парламент и което приключихме в първата половина на годината. Това проучване доведе до е, множество количествени данни е, за е, рибарството в малък мащаб в Европа. И също така анализирахме и ролята на тази част на рибарството във връзка с общата сълскостопанска политика. Ще има двама презентатори. Надявам се, че това няма да се възприеме като шоу на двама, Целта е да си разделим работата. Аз ще говоря за една част от елементите, а колегата ще говори за типологията. След това ще ви, ми даде отново думата, за да говоря за ролята на тези плавателни съдове и заедостта. И също така искам да подчертая, че основната част, на задача на нашето проучване не е да се започне дебат, а да се, да се достигне до количествени данни. И така, съвсем накратко, какви са целите на това проучване? Основната цел е да се създаде яснота за естеството на малките флоти във връзка с реформата на общата сълскостопанска политика. Тук важното бе да се достигне до ясно описание на характеристиката, дейността, економическите резултати и ролята на малките риболовни предприятия в Европа. Задачата ни беше да проведем това проучване на две части. Първата част беше свързана с типологията на флотата, която трябваше да се основава на информация и характеристики е, в регистрирана на общността, т.е. дължина, тонаж, е, мощност оборудване и възраст на а, съда, както и материал, от който е направен. След това, втората част имаше се задача да се занимае с економическите резултати на този тип а, риболовни съдове и ролята в регионалната економика, която те играят. За тази цел събрахме множество данни, включително и от Евростат за заедостта. Може би на предния слайд вече забелязахте. Там ставаше дума за темите на презентацията, че малко сме разширили темата а, извън а, а, поръчното проучване, тъй като задаваме няколко допълнителни въпроса в областта на политиката. Давам думата на колегата, който ще се занимае с първата част на презентацията. Thank you, Graham. Uh, the, the study is based... Благодаря ти много. Това проучване се основава на три е, типа източници за данни. Да, е, регистъра за флотата на общността, информацията е от средата на 2010 година, където се получава много информация за размера е, и характеристиките на малките рибни предприятия, економическите данни, които се събират от е, във връзка с регламента за събиране на данните, в, съгласно който всички държави членки са длъжни да предоставят информация, включително и за риболовния флот, и също така от Евростат, където се събира информация за регионите по над 2. Използвахме голяма част от е, наличната литература, включително и проучване от преди 3-4 е, години. Използвахме и проучвания е, за въздействието, направени по време на изготвянето на оценката на въздействието за общата, сълско... за общата политика в областта на рибарството. Направени са тези проучвания от Емрод, Посейдон и други. Използвахме и е, информация от специалисти на места. И тъй като е, не разполагахме с данни за абсолютно всичко, е, направихме и някои оценки. Тези оценки бяха направени възоснова на разпределението на флотата в тези два региона, тъй като данните, които се събират в връзка с регламента за събирането на данните, не са достатъчни. Техническите данни бяха събрани с кластър анализа на SPSS-2, на, а, анализ на две фази. Доста сложна математическа техника е това, но за щастие за нея има стандартизиран софтуер. Накратко, какво представляват малките риболовни флоти в Европа? Близо 84 000 са малките риболовни е, кораби. От тях 83% са риболовните кораби в Европа. Под, 83% е, е, от тях са под 12%. Това е 10% от газ тонажа и 35% от мощността в киловати. През последните години е, този флот намалява постепенно. Преди 10 години това бяха около 80 хиляди. кораба. Най-много е, от тях са в Гърция, Испания, Португалия, Италия и Франция. Общо 67% от е, всички малки риболовни кораби в Европа. Повечето от тях са от 5 до 7 метра дълги. Тонажът им е 3 тона, а двигателите от 34 кВт средно. 90% използват пасивни риболовни такъми, основно мрежи за хриле и други мрежи. Много малко от тях използват а, други видове оборудване. На картата, която виждате, виждате основното разпределение е в черно са най... са регионите, където има най-много риболовни кораби, над 600. В Балтийско море, Южна Финландия, Естония, Латвия, Северна Ирландия, Ш... Ирландия, извинете, Шотландия, Испания, Португалия, Сицилия, Гърция и България. 130 са тези региона по номенклатурата NUT в Европа. В Галиция и в гръцките острови тази флот е над 2000 е, кораба. Може тези бройки да изглеждат високи, но това не означава непременно, че ролята на малките риболовни кораби е голяма в местната економика. От нас бе поискано да изготвим типология на малките флоти чрез системата, чрез техниката кластеринг. Определихме над 400 регионални кластера по тази техника, които в последствие бяха сведени до 35-40 европейски кластера, като се използват за критерии оборудването, класа и материала, от който са построени корабите. Има и други критерии, но основното оборудване, разбира се, е, е тясно свързано с вторичното оборудване, Дължината е свързана с размера, е, е, тонажа, дължината и двигателя. Старите кораби са по-скоро от... кораби и лодки са по-скоро от дърво, новите от фибростъкло. Най-големия кластър са дървените лодки от 6 до 9 метра дълги. И той заедно с следващия по големина клас представлява около 50% от флота. Не знам дали можете да прочетете тази таблица от далечина, но в червено виждате основните съдове от фибростъкло и дърво от 3 до 9 метра. Има и друг важен клас от дърво, който също е голям. В таблицата виждате, че повечето използват фиксирани и плаващи мрежи. И повече от половината са построени от дърво, докато от фибро стъкло са построени близо една трета. Председателката ни помоли да не навлизаме в твърде големи е, подробности, така че е, няма да навлизам. Къде са най-големите кластери? Виждате картите. Основно в Гърция, Южна Италия, Южна Испания, Северна Португалия и в по-малка степен Естония и Южна Финландия. Втория кластър, дървени 6 до 9 метра. са в Сицилия, Сардиния е, и е, основно южната част на Гърция. Виждате, е, че някои кластери са представени в цяла Европа, а други се концентрират в много малка част от територията. Давам отново думата на Греем, Греем за да представи економическото значение. Благодаря. В доклада ще намерите много повече информация за кластерите, които определихме. На втората на втората фаза на проучването събирахме информация за социално-економическото значение на малките риболовни съдове, 26% от 80 милиона евро, което е стойността на сваление на същото улов, е от малки кораби. 90 Хиляди работни места има там, в сравнение с по-малко от 80 в по-големите съдове. Но а, стойността на продукцията е с една трета по-малка на човек. След това, по отношение на регионите по номенклатурата НАЦ-2, За всяка държава членка и за всеки регион по нас две генерирахме данни за заедостта, за добавената стойност, добавена стойност на брутно добавена стойност на е, заето лице и други показатели. От 131 региона само 20% показват зависимост от, повече, от по-малко от 0,1% по отношение на заедостта и 0,05% по отношение на приходи. Виждате, че този процент е твърде малък. Като хора, занимаващи се с рибарство, трябва да имаме предвид, че този отрасъл е много важен, но когато мислим за него, трябва да го сравняваме с економическата дейност на други отрасли и в крайна сметка се оказва, че той не е а, толкова важен в економически план. Само в два региона, а, в северна Гърция, а, има зависимост на заетостта от риболова от повече от 1%. В повечето области малките риболовни кораби са намалели с 10 до 30% през последните 10 години, въпреки че по същото време регионалната економика осъществява 30 до 60% растеж на приходите и 5 до 15% на заетостта. Това означава, че ролята на малките риболовни съдове значително намалява Тези две карти възприемат същия подход, така че много бързо виждате по света къде са най-големите концентрации на хора, които се занимават с риболов на малки риболовни съдове. Виждат и, виждате и онези региони, които зависят а, за заетостта си а, до от малките риболовни кораби. Виждате на първата карта, че Сицилия, Испания, Гърция и Балтийско море са регионите, където е най-разпространена на заетостта. Това въжи и по отношение на броя, и по отношение на дела от заедостта. Що се отнася до зависимостта на приходите, <coughs> виждате, че регионите е, зависят в много по-малка степен за приходите си от малките кораби. Това е защото малките кораби генерират много по-малко приходи на работник. Тук виждате броя хора в различните региони по нас две, които зависят от малки кораби за своята заетост. Виждате, че по-малко от 5000 души работят в малки риболовни кораби в региони, които са, зависят за заедостта си а, от рибарството на повече от 1%. Както казах в началото, нашата задача не е да навлезем в подробности в дебата, а да представим количествени данни, които да се използват в обсъждането днес след обед. Що се отнася до дефиницията, дебата за политиката говори, е, включва предложение да се намали дължината, да се включи евентуален елемент за това, дали оборудването е активно или пасивно. Много от държавите членки е, имат раз различно законодателство и различна представа за това какво е, представлява малък риболовен кораб, това означава, че няма е, яснота какъв точно тип кораб може да се разглежда като малък. Това въжи и за оборудването. Няма ясно определима група, е, която да може да бъде изключена. Например, ма, под 10 метра или е, тези, които използват активно риболовно оборудване. Друг важен въпрос е, е отношението на малките риболовни кораби към заетостта и приходите. Нашите резултати показват, че подкрепата за малките риболовни кораби а, е, не е непременно необходима от економическа гледна точка или от гледна точка на заетостта. Тя е по-скоро е, въпрос на политическа воля и на позиция за това трябва ли да има малките риболовни кораби или не. С това приключва нашата презентация. Давам а, е, ще се радвам да отговорим на въпросите ви. Благодаря за представянето на това изследване. Мисля, че сега доста от нещата се изясниха. Сега давам думата на депутатите, така че вие можете да зададете въпроси, за да се задълбочим в тази тема. Господин Дейвис. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина беше много полезна тази а, презентация. Първият ми въпрос е свързан с пълното хартиено копие, предоставено на депутатите. Тук представяте данни за петте най-големи държави във връзка с тяхната флота. Тук говорим за разпределение държава по държава, нали така? На второ място, дефиницията, която се използва в основния регламент е 12 метра. А вие говорите за 5 до 7 метра. Тоест, един риболовен съд от 12 метра може да изглежда като цял завод в сравнение с тези по-малки риболовни съдове. Имате ли разбивка на най-големите показатели, как, колко точно са риболовните съдове между 10 и 12 метра. И може би в такъв случай дефиницията трябва да се промени от 12 на 10 метра. Отговорът, благодаря веднага ще отговоря на тези два въпроса. На първо място, това, което зададохте, зададохте като въпрос, документът се придружава от съответните приложения, където се дават показателите по отделните страни и е също така и по региона НАЦ. Така че тук може да се види размера на съответната флота, не само по държави членки, а и със съответния регион, към който принадлежи държавата членка. По втория въпрос за размера на риболовните съдове. 3 до 5 метра, това не е средния размер, не говорим за това тук, по-скоро са типични характеристики на флотата. Но отново казвам, че в доклада има съответната детайлна разбивка, посочени са и отделните показатели, свързани с различната дължина на риболовните съдове. И имаме между 3 и 6 метра, между 6 и 9 метра, между 9 и 12 метра, цялата информация е налична. Всъщност данните в доклада посочват съответните числа числа и са раз... не само по тези категории, които споменах, и но за тези категории, които се различават с един метър. Надявам се да съм отговорил на вашия въпрос. Председателката, само за секундичка. Нека да ви дам, дум, давам аз думата, иначе ще стигна до истински хаос. Нека най-напред да чуем всички въпроси от депутатите. А сега, господин Дейвис, още един въпрос, съвсем кратък. А, можете ли да ни кажете каква пропорция от целият флот е в тази категория 10 до 12 метри, как това се сравнява пропорционално с средния размер. Господин Ромева. Uh, uh, uh, ще започна от последното отбелязано от нашия оратор. Съгласен съм с промяната на дефиницията. Може би това ще е полезно. От една страна, може би вече сме закъснели и с промяната на дефиницията в последния момент, може би ще е малко трудно да се справим с ситуацията. Но може би нещо, което трябва да обсъдим е свързано с някакви критерии, които водят до конкретни измерения на малките риболовни кораби. Да речем въздействието върху околната среда, или начина по който се отразява върху общностите. Може би такъв тип критерии ще бъдат полезни, за да се установи кое ще бъде по-устойчиво като решение за малките рибни стопанства в сравнение с други решения. Може би бихте могли да предложите някакви критерии, които да се използват в тази насока. Господин Галахър. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя хората, които са били отговорни за съставането на този доклад. Първият факт, който ми направи впечатление, е големия брой хора, които работят на риболовни съдове до 12 метра, И тук чак е плашещо, защото може би трябва да се попълни един огромен въпросник, свързан с безопасност, с безопасност по труда. Преводачите ще бъдат много благодарни, ако оратора говори в микрофона. За съжаление не се чува толкова добре. Да, това ще доведе до а, е, така, една допълнителна полза към доклада, а не само до критики. Тук говорим и за стоварването на суша, говорим за а, много а, големи, а, голям брой а, риболовни съдове, които са по 12 метра. Тук стават въпроси за начина на измерване. А, и още нещо, което ме притеснява малко. А, е предложението за това, че трябва да се подкрепят тези малко мащабни рибни стопанства, обаче тези решения не е толкова лесно да бъдат подкрепени. Когато говорим за малките рибни стопанства, трябва да си помислим и за екологичните измерения, да речем те трябва да, са, да бъдат екологично обосновани. На второ място, когато става дума за обратното хвърляне на улова в морето, говорим за много малък процент, който се отделя за а, малките по мащаб рибни стопанства. Пренебрежимо малък. Тук говорим за 3-4 души, които работят на тази лодка, които се трудят на тези риболовни съдове и те осигуряват прехрана на своите семейства. Така че просто ни трябва а, малко обосновка във връзка с решенията, които се предлагат за малките по мащаб рибни стопанства. Господин Кум. Ja, danke, Госпожо председател, мога веднага да се включа след казаното от господин Галаса, Галахър. Първо искам да благодаря на авторите на това експертно проучване. Аз искам веднага да посоча, че Малките рибни стопанства най-често са фамилни стопанства и от е, столетия се занимават с рибарство. Те дават е, и препитание на много семейства. В повечето случаи крайбрежните райони където те работят, са относително е, слабо структурирани, т.е. няма достатъчно добра е, економическа структура и не се предлага друг вид заетост. Тази комбинация между структурно слаби райони, малки по мащаб крайбрежни рибни стопанства и от друга страна един голям сектор, който е свързан с е, туризма, е, всичко това се струва да се обвърже. Аз мисля, че това е и една смислена оценка. Във всички случаи е необходимо да имаме и ясен анализ, да знаем какъв е техния принос в брутния социален продукт. Трябва да знаем също и каква е степента на заетост, защото голяма част от работата се извършва в фамилни фирми, без да се гледа точно на работното време. Всичко това се прави с цел осигуряване на препитание и трябва много ясно да се установи мястото и ролята на малките по мащаб пребрежни рибни стопанства в е, нашето общество. Те е, наистина са много важни. Е, идентифицират се с една столетна традиция, е, свързана с рибарството в крайбрежните райони на нашия европейски континент. Те е, трябва да се ползват с нашата закрила и подкрепа. Много е важно е, опитът, който тези хора са получили от своите предци, да могат да го обвържат с а, м, това, което предлага природата и да го стопанисват устойчиво. Те имат много опит по отношение на а, вятъра, а, вълнението а, и въобще всичко свързано с морето, без а, да а, работят с научно обосновани модели. От този аспект, от аспекта на опазване на нашите ресурси, малките по мащаб крайбрежни рибни стопанства играят решаваща роля – също така е, те могат да играят роля и за туризма в тези райони. По тази причина благодаря за направеното проучване и съдържащите се в него оценки, което е, дава една добра основа за дискусия на бъдещето на тази политика. Благодаря. Е, давам думата сега на Хигингс, с което приключвам списъка на изказващите се поради липса на време. Благодаря ви. Само няколко кратки въпроса. Благодаря за презентацията. Беше много ясна. Много беше важно за нас да видим економическото представяне. Дали сте разглеждали економическите е, резултати на малките по мащаб рибни стопанства в сравнение с големите флоти? Дали сте направили и разбивка на економическото представяне на малките съдове по тип оборудване? Можете ли да кажете какво, какви типове е, оборудване са е, така най-печеливши за малките по мащаб рибни стопанства? стопанства, субсидиите. Как сте разгледали економическите резултати спрямо получаването на субсидии? Благодаря. Господин Ферейра сега. Е... Благодаря, госпожо председател. Имам няколко бележки и въпроси. Смятам, че ще бъде добре, ако получим повече информация за това проучване, например за методиката, според която е изготвено проучването. Това със сигурност би дало една добра възможност за анализ. Сега за графика искам да знам по-скоро какъв период включва вашето изследване? 10 години или повече? Вашите данни се връщат 10 години назад. Преди това обаче, със сигурност е имало някакви развития в някои държави членки, например през 90-те години. Това беше една много важна фаза и от друга страна негативна фаза. Много е важно да се вземе предвид и тя. така че ние да видим не само края на един процес, който започна много по-рано, а да можем да проследим развитието във всичките му аспекти. Например, заетост, е, доходи и така нататък. Второ, когато говорим за заетостта, аз искам да чуя дали вие в тесен смисъл на думата разглеждате това понятие за заетост в рибарството или пък имате предвид и дейностите, които са свързани пряко с него. Например, дейности, които предхождат рибарството или идват след него, например, корабостроене, поправка и ремонт на корабна техника, преработка на рибата. Какви са критериите, когато се говори за заетост? Взети са предвид само дейностите, които пряко са свързани с рибарството рибарството и, или не. Същото се отнася и за доходите. Тези дейности взети ли са предвид, когато се говори за доходите? В презентацията има някои твърдения, които не са много добре обосновани. Там се посочва, че през последните 10 години има спад от 10,30%. Добре, това не е точно отразено, но аз искам да направя едно отклонение. Това за тонажа ли се отнася или за е, капацитета? Посочва се, в продължение на 10 години има спад, е, регионалните е, рибни стопанства бележат спад, заедостта също. Аз Искам да знам дали тези данни са по региони или не. Почти е, съм сигурен, че е имало ситуации, които са съвсем различни в зависимост от различните региони. Това агрегирани данни ли са? Ако са такива, те крият опасността да съдържат и да отразяват различни отчасти противоречиви ситуации. Ние на ниво НАЦ-2 говорим за агрегат, който е от сигнификантно значение. Не сме още на нивото на а, рибните стопанства. Това обаче затруднява проследяването на влиянието на е, големите рибни стопанства върху малките рибни стопанства – някои от тенденциите може би е, са недостатъчно добре отразени или изкривени в е, това проучване. Както казах, желая да получа повече информация за извършената работа, имало ли е някакъв доклад и каква методика е използвана при проучването. Сигурен съм, че това проучване ще послужи на нашата работа, защото съдържа много информация, Разбира се, има и ограничения в тази информация. Накрая, господин Хигингс. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря на доклада и благодаря на а, хората, които ни го представиха. Според мен обаче има някои противоречия. Като говорим, например, за самото заглавие за економическите измерения, казва се, че 80 000 души са заети в а, малките съдове. Когато пък говорим за економическите слабости, там се казва, че не могат да се подкрепят по-малките бизнеси. отново се посочва тук като пример това, че работят 80 000 души. Ако са заети 80 000 души, в такъв случай това е економически изгодно. Иначе какво е определението за економически изгодно и устойчиво? Сега, какво искам да кажа? Говорим за малки риболовни съдове. Те извършват риболов по един устойчив и екологичен начин. 80% от рибарите в европейски води ловят 10% от улова. Поне от ирландска гледна точка това представляват отдалечени крайбрежни области, където единствената економическа дейност е риболова. Така че аз не мога да приема изцяло изводите в доклада и от ирландска гледна точка всяка една рибарска политика трябва да вземе предвид факта, че това са хора, които имат само единствено достъп до риболов. Благодаря ви, госпожо председател. Много благодаря. Сега давам думата за отговор. Добре, много ви благодаря за всички наблюдения и коментари. Ще се опитам да премина през всички. За първия въпрос, 160 хиляди риболовни средства над, до 12 метра. Следващите въпроси бяха по-скоро свързани с културните и екологични ползи от малките по мащаб примни стопанства. Това определено не беше в нашия ресор. Ние разглеждахме само заетостта и приходите. И да, наистина сме представили данни, свързани с обхвата, по който се използват активни и пасивни уреди за оборудване, но всъщност не сме правили такава статистика за това точно кои рибари осъществяват свръх улов и кои не. Тоест, тук имаме този начин сме се ограничили до някои от економическите и социалните последствия. В доклада представяме данни за економическото представяне на малките риболовни съдове в сравнение с съдовете над 12 метра в брутен приход и имаме брутна добавена стойност, която също се посочва в сравнение с големите флоти. В доклада ние не нямаме данни, свързани с различните типове оборудване, които се използват от страна на малките риболовни съдове. Това също беше един от въпросите. Също така нямахме задание да изследваме субсидиите в сравнение с сваление на сушата улов. Но знаем, че има оценка, направена на общата рибарска политика, направена от комисията и има доста екстензивни виждания, които са а, свързани с този показател, но ние не сме го разгледали по отношение на малките рибни стопанства. Следващия въпрос беше свързан с методологията. В доклада има наистина много обширни приложения, които показват каква методология е била използвана при проучването. Напълно прозрачна методика сме използвали в начина по който сме анализирали данните, в начина по който сме генерирали изводите от тези данни. Наистина е много трудно в една кратка презентация да включим всички детайли, особено що се отнася до по-сложните модели на анализ на кластерите. Що се отнася до времевия период, това представлява едно представане на значимостта на малките риболовни съдове сега, но сме проследили някои тенденции по отношение на броя на риболовните съдове. Има данни свързани с тенденциите, но всъщност основното е да се представи картината в настоящия момент, доколко важни са малките рибни стопанства. Що се отнася до заетостта, нашата задача беше да разгледаме заетостта, която се генерира от риболовните съдове, а не сме разглеждали други показатели. Разглеждали сме различни показатели, свързани с прихода, така наречения downstream, upstream показатели, които са изключително важни в цяла Европа. Имаше също така и въпрос дали данните се предоставят по региони. И мога да кажа, че да, в доклада има много детайлни таблици за всеки регион НАЦ. Е, посочили сме всички данни, които са били генерирани, за да покажем е, колко важни са малките флоти в тези региони. И мисля, че по този начин стигам до последния въпрос, който беше зададен именно за това дали има обосновка за конкретните политики за малките рибни стопанства. До някъде проблема беше, че ни беше дадена задачата да разгледаме регионите НАЦ. Разбира се, ако разбием тези региони на по-малки нива, знаем, че нивото на зависимост от рибната дейност, риболовната дейност е много по-висока. Има региони в НАЦ, които са доста големи, например в случая с Ирландия. И а, това, като че ли по понижава значимостта на тези рибни стопанства в по-големите региони. Не бяхме помолени да разгледаме културните измерения, например туризма, също така и огромното въздействие на така малкия риболов върху крайбрежните общества, общности. Това е една от слабостите на доклада, но в крайна сметка ние имахме техническо задание, което трябваше да следваме. И накрая по въпроса, който или по-скоро до твърдението, че дадени политики са така, достойни за защита, друга не. Имаме много силна мотивация по отношение на социалните придобивки. Ако имаме такава, можем да кажем, че да, малките рибни стопанства са много важни и заслужават подкрепа. Но ако погледнете данните, които показват, че големите рибни стопанства водят до повече брутна добавена стойност за всички общности, това означава, че трябва да наклоним възните на другата страна. Тоест, тук имаме различни аргументи за и против малките рибни стопанства. И поради тази причина решихме, че това е политическо решение, дали да се развиват определени политики за защита на съответните политики. Павел, ти дали имаш някакви коментари? Да. Бих искал да спомена само още нещо. Мисля, че е важно да се подчертае, че това проучване е основано върху много солидни статистически данни. Най-добрите статистически, статистически данни, които са налични за момента. Но също така и данните от общностния регистр, там говорим за 95%, ако не и за 100% точност. Тези данни се проверяват от много дълго време и економическите данни вече наистина се събират от много време и качеството на данните, по мое мнение, е много добро. Според мен е важно да се подчертае това, че данните, които ще откриете в доклада, са статистически много добре обосновани. Bueno, pues eh, solo me queda agradecerles a ustedes, a ustedes dos la... Добре, Остава само да ви благодаря за презентацията на този доклад. Пълният е, текст на доклада е преведен на пет езика и екземпляри можете да мерите на входа на залата, така че всеки може да си вземе екземпляр на английски, е, френски, немски, испански и италиански. на португалски не е ли представено изследването? В по-късен момент, в момента само на пет езика е преведено изследването, по-късно ще бъде преведено и на други езици. В момента само на пет език е на разположение. Сега даваме думата на трима представители на професионални сдружения от три различни държави членки, които са поканени да изложат своето становище по отношение на реформата във връзка с този вид рибарство. Господин Обрайан от Ирландия за 10 минути получава думата. Моля. Thank you, Chairperson. Um, my name is John O'Brien. Казвам се Джон Обрайан, живея на Малък остров и представлявам една малка група рибари, е, живещи на този остров е, близо до Ирландския бряг. Риболовът там е сезонен, събира се е, херинга, в сезона на херингата, е, лови се сямга, е, извинете, скумрия в сезона на скумрията. Общата политика в областта на риболова унищожи нашата, нашето рибарско селище, унищожи поминъка ни и според нас това се дължи на директивата е, за местообитанията. И начина по който тя беше интерпретирана от ирландските власти. Е, всичко това се отрази зле на нашия остров. И След като бяха забранени мрежите за хриле, по-късно бяха забранени и други видове мрежи, всички други видове мрежи, така че остана ни само да ловим омария, както добре знаете, ако се лови само един биологичен вид, неговите запаси значително намаляват. Аз съм от един от най-малките острови и Тъй като е, островът ни е твърде малък, сме се събрали и асоциирали с други рибари. И аз е, имам честа да представя този документ, който се нарича Мащаба има значение, качеството също. Няма да го представям в най-големи подробности, но повечето от вас могат да се запознаят с него в подробности. Ние представляваме организация на крайбрежни рибари, които ловят риба по един устойчив начин и подкрепят реформата на общата политика в областта на е, риболова, така че да се осигури възстановяване на рибните запаси и местообиталищата, като се разпредели достъп до риболова основа на социални и екологични критерии и равен е, достъп на ползите, до ползите от тези дейности. Е, да бъде е, осигурен по един равномерен начин. Това е важно за достъпа до ресурсите. Бе подчертано в резолюцията на Европейския парламент от феврари 2010 година. Местните общности трябва да са първи при е, разпределянето на достъпа, но историческия улов не трябва да е единствения критерий. По-скоро трябва да се въведат социални и екологични критерии, за да се определи кой трябва да има достъп до риболовните ресурси. Е, използването на тези критерии може да създаде среда, в която да се въведат по-добри риболовни практики и по-екологична, по-социално насочена и по-економически устойчива риболовна индустрия. Голяма част от европейската флота е, работи неинтензивно. Е, работи на сезонен принцип е, с различни риболовни методи за различни биологични видове. Всичко това означава, че този тип малки риболовни предприятия дават заетост на много хора и имат своето економическо и културно значение, както и значение за политическата, социалната и економическата стабилност. Всичко това бе подчертано на изявлението от 2009 година на семинара в Брюксел на тема реформа на политиката в областта на рибарството, където се говореше е, и е, е, където обаче бяха пропуснати количествените, извинете, качествените аспекти на различното риболовно оборудване. Малките местни риболовни предприятия са, могат да е, работят по един много по-устойчив начин. И за това е, би трябвало да бъдат е, третирани равнопоставено, е, да получат е, достъп до риболов и така могат да осигурят една устойчива заедост на много хора. Много голям е спада на улова в последно време в Европа. Значи 60% от последните 10 години. Затова призоваваме депутатите в Европейския парламент и държавите членки на Европейския съюз, както и комисаря, отговорен за рибарството, да обърнат посоката на морското течение, да променят нещата, да дадат приоритетен достъп на онези, които работят по най-екологично и социално устойчив начин, на онези, които могат да спазват правилата и да допринесат за развитието на местните общности. Да се премахне, е, призваме да се премахне задължителното естество на прехвърляемите риболовни концесии – и да се включат строги срокове в многогодишните планове за предприемане на подходящи мерки за управление на ресурсите и за устойчиво развитие с участието на всички заинтересовани страни и всички сегменти на отрасъла, и накрая с създаването на ясни условия е, и протоколи за избягване на конфликти между различните потребители, ловуващи дадени запаси. Много се надяваме, че ще се направят усилия да се запазят да се запази най-важния е, изчезващ биологичен вид, а именно малкият а, е, крайбрежен рибар. Благодаря ви много, благодаря, че спазихте и времето за изказване. Господин Бартоломей Вашиняк има думата от Полша. ¿El representante polaco está aquí presente o es que no está? Так, так, и... Тук ли е представителят на Полша? Госпожо председател, благодаря, че ми давате възможност да говоря. Казвам се Бартоломей Гощиняк и работя в организация по риболов и производство на рибни продукти. Имаме обаче технически проблем. Аз подготвих презентация с някои снимки, за да покажа как в Балтийско море е, се занимаваме с малки по баща крайбрежни рибни стопанства. Сега първо ще направя едно малко встъпление и ще включа и дефиниция. При подготовката на това проучване аз е, се позовавах на дефиницията от е, регламента, която описва малките по мащаб крайбрежниства като стопанства, които е, осъществяват своята дейност чрез кораби по-малки от 12 е, метра дължина и които не използват тралове в своята дейност. Но е, аз искам веднага да посоча, че тук става дума за рибарство, което във всички случаи се отличава от индустриалния риболов, защото разполага с по-малко капитал, по-малък достъп на рибарите до капитал, и е, също така по-малки доходи, ограничени економически възможности и е, по-малко влияние върху пазарите на риболовни изделия. Рибарите работят в екипи, обаче правно погледнато те не могат да създадат е, правни структури. Ние като организация успяхме сами да установим това. Става дума за големи проблеми. Всяка организация от подобен тип, която се създава, първо трябва да разполага с капитал. Когато са ограничени обаче финансовите възможности, тогава една подобна процедура или по-скоро подобен подход се оказва изключително тежък. Ще кажа няколко думи за малките по мащаб крайбрежни рибни стопанства в Польша и след това ще премина към анализ. От снимките виждате, че става дума за кораби, които са наша собственост. На лявата снимка виждате риболовен кораб, който може да ловува на разстояние до 570 морски мили. Подготвихме анализ, според който за една седмица економическата рентабилност е 170 евро и като се приспаднат разходите се получава 167 евро като нетен приход. За крайбрежните стопанства може да се каже, че играят много важна роля в Полша. Те е, са основен сегмент за местните общини, особено когато се има предвид и възможността за туризъм и прекарване на свободното време в тези региони. Изводът е, че крайбрежният риболов е част от полската култура, от е, полският фамилен бизнес и е, се използват методи, които са традиционни. Традицията е от няколко столетия. Тук Виждате снимки на кораби, които са наша собственост. Това са кораби с максимална дължина 12 метра. В ляво виждате кораб, който е с дължина 9 е, метра 80 сантиметра, а този кораб е с дължина 11 метра и 80 сантиметра. Тези кораби се е, различават съгласно изискванията за безопасност. Например, този кораб може да ловува само на разстояние до 3 морски мили, но десният, е, корабът от дясната снимка може да е, извършва риболов е, на повече мили навътре в морето. Виждате, че е, това е част от нашата традиция, част от нашата култура. Е, имате и представата от тези снимки, че се използват и е, кораби, които са с гребла. Това всичко което виждате, е, са е, риболовни съдове, които все още се използват в рибарството. Е, те, както казах, са част от нашата култура. А тя е част от етническата култура. Малките по мащаб крайбрежни рибни стопанства – опазват културното наследство. За това е много важно да се укрепи тяхната роля и достъпът на кораби под чуш флаг до териториалните води трябва да бъде ограничен. Повечето кораби са крайбрежни кораби с дължина под 12 метра, които не използват тралове. По изчисления на Националната служба по рибарство, всеки кораб осигурява 6 работни места. При подготовката на този анализ аз съм взел предвид 7 фактора – които могат да окажат въздействие върху подобряване на условията за крайбрежното рибарство. Първият фактор е технически, видът на корабите, възрастта им в полското рибарство – флотата е доста устаряла, затова експлуатационните разходи са много високи. Корабите са с възраст средно 25 години и изразходват много гориво. Тези дървени кораби трябва да бъдат поддържани всяка година. Ние не можем да повлияем върху този фактор. Предлагам общия, общностният инструмент да бъде реформиран така, че да се съфинансира и поправката на корабите защото в момента съществуващите кораби могат само да бъдат модернизирани, а пък ремонтът позволява възстановяването им в предишното състояние. Друг фактор, който може да подобри и в техническо отношение флота, е възможността да се осигуряват нови двигатели за корабите. В момента такива инвестиции могат да се правят до размер 40% от разходите и да се съфинансират до този размер. Казах, че има и други сфери, отглеждане на аквакултури, преработка на рибната продукция и съфинансирането там може да достигне до 60%. Аз очаквам да се е, помисли дори до 80% съфинансиране да се осигури поради слабата рентабилност на този сектор. И с това преминавам към следващия фактор който описва ефективността на флота и може да повлияе върху нея. Техническите фактори, инфраструктурата, морските пристанища, повечето рибарски пристанища в Польша са модернизирани, но се вижда, че малките рибарски пристанища, например в малките села, е, във всички случаи са недостатъчно финансирани. Има около 10-11 такива в Полша. Инфраструктурата е остаряла и всичко това оказва влияние върху економическата рентабилност на рибарството в Полша. Има искане за финансиране до 500 милиона злоти, но тъй като се надхвърля границата на инструмента, ние предлагаме финансовият инструмент да включва 15% от общия бюджет за запазване на пристанищната инфраструктура. Още един фактор, който влияе върху ефективността на флота, економическия фактор. Тук става дума за възможността е, да се диверсифицира границата на доходите, като се удължи производствената верига. Намаляването на рибарските квоти или квотите за улов доведе до проблеми в сектора, като се има предвид да се развиват зони за крайбрежен риболов, то тогава трябва да се помисли и за диверсифициране на доходите на рибарите. Могат да бъдат изпълнени различни мерки, които да разширят производствената верига до крайния потребител. Това би увеличило рентабилността. Както казах, Анализирахме финансово рентабилността на рибарството и анализът показва, че нетната печалба седмично е 167 евро. Ако бъде реформирано рибарството, тази сума ще се увеличи до 800 евро на седмица. Ние бихме могли да повлияем върху този фактор. Председателят Превишихте времето от 10 минути. Моля да приключите по-бързо. Добре. Сега преминавам направо към заключенията на нашия анализ. Какво още не съм казал? Става дума за гаранцията или по-скоро гарантирането на права на достъп. Ние искаме да насърчим рибарите да се обединяват в организации на производители. Има обща пазарна организация за е, продукти от риболов и там трябва да насърчим рибарите да се присъединяват към подобни организации. Важно е също да спомена един последен фактор. Това е социалният фактор. Той е много важен за малките по мащаб рибни стопанства. Рибарите рискуват здравето, рискуват живота си. Има много възможности за преквалификация. Важно е рибарите да бъдат насърчени да продават продуктите от риболов. Липсва и приемственост между поколенията. Присъединяването към организации на производители е изключително важно – Рибарите обаче не проявяват много голям интерес към това, защото е, става дума все пак за достъп до капиталовия пазар, който е ограничен. Как можем да повлияем върху тези фактори, да увеличим финансирането от 15 до 40%, когато млади рибари на възраст под 40 години искат да изкупят кораби от фамилни стопанства. Това е възможно в рамките на една такава фирма и дава възможност за повишаване на професионалната компетентност на тези хора, също така може да бъде диверсифицирана и тяхната дейност. Благодаря и се извинявам за това, че превиших времето. Председателката, много ви моля, спазвайте времето, защото отнемате от времето на други колеги. Давам думата сега на господин Плеси, който представлява една френска организация на рибари. Моля. Мадам la президент, Mesdames et Messieurs, Mesdames, Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, добър ден! Днес искам да поговоря за моя опит в малко рибно стопанство. Аз от десетилетия работя в малко рибно стопанство, така че а, наистина съм запознат с всички тези подробности. Работя най-вече сезонно като използваме най-вече парагади и траулери в нашата дейност. Като а, не сме, ние сме последните, които получават субсидии от Брюксел с тази си дейност. Наистина тази, това предложение за реформа на опор е една чудесна възможност да се чуе нашия глас, като се надяваме тези предложения да бъдат подкрепени и от съвета, и от парламента. На първо място трябва да се подкрепи артизаналния риболов. Как може да дефинираме този риболов, каква роля играе? Комисията е пределно ясна. Те казват, лимита е 12 метра, като от една страна по този начин се дефинират индустриалния риболов, при който се използват дрегиране, използва се, използват се огромни мрежи. От друга страна имаме крайбрежните риболовни съдове, които може да не надвишават и 6 метра, използват много малки мрежи за лов, да речем, за, на ръкообразни. Има много рибари, които използват различни мрежи и те не смятат, че извършват индустриален риболов. Нека да дам пример с нашия е, регион, където се ловят миди, като ние сме ограничили размера на нашите риболовни съдове до 13 метра. Тоест, тук може да се използват различни възможности. Така всички съдове, които са по 12 метра и оперират в тези 12 мили, означава, че всъщност собственика на риболовния съд трябва да е на борда и да ръководи дейностите. Също така и когато има определено отстояние от техния дом и те не могат да се а, прибират вкъщи всеки ден, им се дава гратисен период от ден плюс едно. Също така трябва да се уважава и биологията и не трябва да се ловят риби, които са в период на възпроизводство. Също така, когато става дума за, малкото, за малките рибни стопанства, тук не трябва да има никакво въздействие върху възобновяването на рибните запаси. Всъщност, тук основното обвинение лежи върху индустриалния риболов, който е отговорен за намаляването на рибните запаси. Имаме тук намаляване на улова заради дълбоководни траулери, които ловят риба там, където да речем се възпроизвежда костура. Те също така връщат обратно а, определен улов, улов, който надвишава определените лимити. Да речем обаче, съдове като моя ловят 4,5 тона за няколко месеца. Така че това, което искаме да кажем е, че не трябва ние да падаме жертва на плановете за управление, които въжат за индустриалния риболов. Сега, що се отнася до връщане, обратното връщане на улова. Това се практикува от десетилетия. Връща се риба, която не може да бъде продадена на пазара малки по размер риби. Наистина основната цел в крайна сметка е рибата да се продава. Понякога се оказва, че рибата е негодна за употреба, защото е стояла прекалено много, много в мрежите. Какво можем да направим? Да сложим камери на всички кораби, да сложим по един инспектор навсякъде. Не, според мен по-скоро трябва да се използва оборудване, което да не е вредно за непорасналите екземпляри. Нещо, което се прилага в моя регион. Също така за административните ограничения. Те трябва да бъдат налагани и е, защото, например, е, корабите, които ловят риби в дълбоки води, не могат да свалят улов, който е под определен размер. За индустриалния риболов, може би, това е много добър начин да се управлява улова чрез квоти. При нас, да, при този случай, става дума за определене на квоти от страна на учените. По този начин ще се спазват и периодите за възпроизводство. В Бретан е, регионалния комитет поиска няколко години, за да може да се спазят всички изисквания по отношение на циклите на възпроизводство на рибните запаси. И накрая, когато говорим за научни познания и задълбочено научно основание, мисля, че в случая трябва да се популяризират изследователски програми, които включват отделни държави членки, защото, както знаем, рибните запаси, те не признават граници има различни зони на улов и на възпроизводство, които може би не са познати от научна гледна точка. Трябва да се... Това беше това, което имах да кажа в тази връзка. Трябва ни качествена вода, която не е замърсена от различни замърсители, когато става дума за земеделска обработка. Според мен това е най-важният начин, по който може да запазим рибните запаси. Много благодаря и много ви благодаря за това, че спазихте ограничението във времето, казва председателката. сега е 10.05 и започваме нашите обсъждания. Е, on voit bien dans tous les témoignages. Господин Кадек, благодаря, госпожо председател. Виждаме от е, току-що чутите презентации, че е изключително голяма ролята на малките по мащаб крайбрежни рибни стопанства. Ние трябва да ги подкрепяме, защото става дума не само за стопанска дейност, която те осъществяват, а за дейност, която е свързана с пространственото планиране в крайбрежните райони. Без тези крайбрежни стопанства, естествено, ние няма да имаме и рибарски пристанища. Има обаче и един капан, в който не бива да попадаме. Ние не трябва да противопоставяме малките крайбрежни рибни стопанства на индустриалния риболов. Те могат да съществуват съвместно и е, не трябва да бъдат настройвани един срещу друг. Това е възможно при една добра организация. Крайбрежният е, риболов е, малките рибни стопанства трябва да могат да преживяват и е, това трябва да бъде осигурено от политиката по рибарството и е, регламента. Например, прехвърлемостта на е, концепции за улов може да застраши дългосрочно съществуването на тези малки стопанства. Ние искаме обаче да ги запазим по нашето крайбрежие и за това за мен е съвсем естествено да се критикуват е, всички е, прекалени действия и съответно да се води борба срещу тях. Както при индустриалния риболов, така и при малките стопанства, неспазването на правилата се наказва, но не трябва да се стигматизира. Във всички случаи ние трябва да защитаваме малките крайбрежни рибни стопанства, като ясно трябва да посочим, че е, границите на този бит рибни стопанства все още не са дефинирани. Аз бих направил всичко възможно за закрила на тези стопанства. Благодаря. Благодаря. Госпожо председател, аз искам да кажа нещо за малките крайбрежни рибни стопанства. Това не е свързано с докладите, които изслушахме до момента. В Комисията по рибарство ние всички сме единни и често сме посочвали значението на малките крайбрежни рибни стопанства. В една от проучванията, които бяха представени, беше показано какво е значението на тези малки по мащаб по рибни стопанства. Много често тяхната роля се подценява. Някои от колегите поставиха въпроси във връзка с методиката на проучване и за начина на събиране на данните – това проучване, което беше представено тук, не включва отвъд океанските територии, например Азорите, Мадейра, Канарските острови. Това е европейски регион, който е заобиколен от всякъде с море, но а, не се споменава в това проучване. Малките по мащаб рибни стопанства са подценени, както се видя. И тук искам само да посоча един аспект – многофункционалността на рибарството. Това означава, че рибарството – излиза извън рамките на традиционните сектори. Има дейности, които надхвърлят далече този традиционен сектор и те носят различни печалби за обществото. Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид, ако искаме да получим пълен обзор за значението на рибарството. Безспорно е, че тази реформа на опор – е реформа, която трябва да се гледа във всичките аспекти и да помага на различните сектори на рибарството. Мисля си, например, за социоекономическото динамизиране на крайбрежните райони, насърчаването на културата и традициите, насърчаването на е, спецификата в дейността на моряците и рибарите, също така на екологичните аспекти, особено е, що се отнася за рибарството, могат тук да се споменат още много неща. Ние ще говорим за тези неща във връзка с въпросът с искане за устен отговор по подготвената резолюция. Аз посочих многофункционалността на рибарството и може би още две точки трябва да посоча. За съжаление, ние дефинираме малките рибни стопанства – основно на базата на физически аспекти. Това е твърде ограничен подход при дефиниране. Често съм посочвал това. Трябва да се прави дефиниция възоснова на мощностите на корабите е, и е, също така възоснова на други критерии, а не на устарели критерии. Тази сутрин чух, че няма широк консенсус по дефинирането на различните системи за индустриалния риболов и малките рибни стопанства. Не знам защо няма различни дефиниции. Ние много често сме говорили за това в нашата комисия. Приемам, че има широк консенсус във връзка с дефинирането на индустриалния риболов и малките по при рибни стопанства. Защо? Защото става дума за различни системи. Всички знаят, че риболовното усилие в индустриалния риболов е съвсем различно ние ще трябва да се занимаем в бъдеще с законодателни инструменти за бъдещата опор. Сега е важно парламентът отново да постави на дневен ред този въпрос и да даде ясна дефиниция на тези два типа е, риболовни флоти и на различните системи, в които работят. Благодаря. Госпожа Левин, искам да благодаря на ораторите. И аз искам няколко коментар да направя. Първо, към казаното от господин Брайан. Съгласна съм с вас. Е, е, когато казвате, че качеството има значение. Мисля, че това е в крайна сметка и е, е това, за което се борят зелените. Е, качеството е от огромно значение. устойчивото развитие е обвързано с качеството, е, има случаи, в които малките риболовни е, съдове също могат е, да вредят на околната среда, но ние смятаме, че трябва твърдо да се дава предимство при разпределението на правата за риболов на онези, които ловуват по екологично съобразен начин. И това е много важно за местните и регионални власти, защото именно те разпределят достъпа до този общ ресурс – рибата. Мисля, че е много важно да може да се избира между един голям тралер, който лови риба, е, за да произвежда рибно брашно от нея, и е, един малък риболовен кораб, който лови риба за човешко е, потребление, за консумация. И смятаме, че трябва да се даде приоритет на онези, които дават най-много на обществото. Тоест, не трябва да се гледа само какви са историческите е, данни за улова, данните за е, улова от миналото. А трябва да се дадат повече възможности на онези, които ловят риба по природосъобразен начин, при който допринасят за обществото. Социалните съображения също могат да влязат в силата. Представителя от Полша спомена необходимостта малките рибари да разнообразят своята дейност. И аз смятам, че това е много важно, за да може да се добави стойност към улова. Това е, според мен, решението за малките риболовни предприятия. А, също така трябва да се свали, свали броя посредници. Трябва да се създаде възможност именно рибарите да определят цената на рибата, а не от тях да се изкупува рибата за жълти стотинки, след което цялата печалба да отива в ръцете на посредниците. Това е важен елемент от организация на пазара, от общата организация на пазара. И ако постигнем успех, това ще е много добре за малките риболовни предприятия. Що се отнася до финансирането за нови кораби, ние сме против. Защо? Защото смятаме, че все още има свръхкапацитет. Затова смятаме, че парите на данекоплаците не трябва да отидат за е, нови кораби. Това ще бъде грешна стъпка в политиката. Господин Ферейра има думата. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на ораторите и да ги приветствам тук в нашата комисия. Искам също така да приветствам и всички представители на дебните рибари. И тези, които вече говорих, и тези, които ще говорят малко по-късно, както и представителите на организациите на рибарите. Много често говорим за този вид риболов тук. Това е един отрасъл, който през последните години пострада много тежко. Приятелят ни от Ирландия се изказа по-рано и едно от първите му изречения беше, че общата политика в областта на рибарството е била унищожителна за малките рибари. Това въжи не само за Ирландия, но и за много други страни. Това е нещо, което никога не трябва да забравяме. Не забравяйте какво е реалното положение сега. Не забравяйте историята. Върнете се 20 години назад, спомнете си как стояха нещата тогава и помислете докъде сме стигнали. Какво имаме днес? Днес дребният риболов представлява изключително малка част от економиката. Поради отрицателния ефект на общата политика в областта на рибарството. Също Същевременно обаче, този вид риболов може много да допринесе за нашето общество. Нашият приятел от Ирландия излезе тук с нещо като манифест и знам, че за този призив има много голяма подкрепа. Едно от нещата, които той каза, беше, че днес трябва да си дадем сметка, че когато говорим за достъпа за ресурси, говорим за една ценност и трябва достъп да получават от нези, които осигуряват устойчивост. Устойчивост от гледна точка на околната среда, от гледна точка на социалните въпроси. Всички тези елементи са много важни за мен. Това е нещо, което комисията не е подела в своето предложение. Просто е пропуснато. Когато говорим за определенето на приоритетите за достъпа до ресурси, ако питате комисията, най-важното е печалбата и економическото измерение. Това търси комисията. И когато говори за прехвърляемите риболовни квоти, е, става дума точно за това. Но ораторите, които говориха днес, ясно демонстрираха, че има начин нещата да се представят да се погледнат от друга гледна точка. И е, че това е необходимо. Чухме и гостът ни от Франция, който каза, че тази реформа на общата селско-стопанска политика ни дава отлична възможност най-сетне да предоставим подкрепа на древните рибари. Много жалко е, че комисията не чува тези призиви. Поне до сега не ги е чул. И така, госпожо председател, ако ми позволите, нека да дам един съвет на комисията. Сега се намираме в началото на процеса. Комисията е направила своето предложение, то ще се обсъди тук в парламента, ще бъде обсъдено и в съвета. Това е един дълъг процес, който ще отнеме няколко месеца. И с напредването на този процес, ние тук също трябва да си свършим работата. Необходимо е в тази връзка да се мобилизира отрасъла на дребните рибари във всички наши страни, за да може те активно да се борят за предложенията, които представиха тук. Ако изобщо искаме да променим посоката, в която са тръгнали нещата, е необходимо действително хората да се мобилизират. Това е важно и е, за европейските институции, и е, за правителствата. Само така ще можем да насочим предложението на комисията в правилната посока. Благодаря, господин Галагър има думата. Благодаря, госпожо председател. Два въпроса, един коментар. Първо коментар. Тук има трима оратори, които са опитни рибари – те обаче не са само трима, представляват 19 000 души. Омножете всичко това по 4 души средно на семейство. Значи, на практика, тук са представени над 50 000 души. Крайно време е Европейският парламент да си даде сметка колко важен е риболовът, осъществяван от малки риболовни предприятия. Малките е, риболовни предприятия не са се отразили отрицателно на рибните запаси. Освен това, от тези лодки много малко риба се изхвърля. Ако това е поради оборудването, което те използват, тогава нека големите лодки да се, кораби да се получат от тях. Господин Головачек има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, в подкрепа на това, което току-що чухме по отношение на опор и най-вече това, което каза господин Ферейра, общата политика като че ли за момента се оказва едно фиаско. И трябва да я оправим веднъж и завинаги. защото в противен случай няма да имаме никакво положително въздействие върху рибното стопанство. Като разгледаме малките по мащаб рибни стопанства и различни инструменти, които се използват като MTWAQ, това може да нанесе фатален удар върху риболова. Това е доста деликатен отрасъл от економиката и ние сме напълно наясно с това. Според мен наистина е много важно в рамките на опор малките по мащаб рибни стопанства да бъдат подложени на регионализация. Това е нещо, което ще разгледаме. Например, въпросът свързан с Балтийско море. Район много по-различен, отколкото други морски региони. Сътрудничеството между тези два отрасъла на крайбрежния риболов и индустриалния риболов, просто си мисля, че може да се получи и сътрудничество, но пък имаме проблеми в други области. Може би трябва да има транспониране на тези разпоредби и в други области от морското законодателство на Европейския съюз. Най-напред трябва да разгледаме регионализацията и да я разгледаме от гледна точка на изготвянето на регламент, който ще защити малките рибни стопанства, т.е. регионализацията е от изключително значение. Без регионализация опор не може да работи. Още нещо много важно, което е свързано с финансирането. Като разгледаме ОСП, но виждаме, че там има изплащане на помощи по хектар в зависимост от качеството на а, почвата. Можем да предприемем подход, подобен подход и към опор, като по този начин ще избегнем всички разходи, свързани извинете, допълнителната тежест, свързана с всички допълнителни разходи, които се поемат от данокоплатеца. По този начин ще постигнем прозрачност, яснота, и по този начин ще бъдат защитени малките по мащаб рибни стопанства. По този начин ще се включат и по-младите поколения, които не проявяват интерес към сектора, защото там няма истинско бъдеще. Няма как да следват тази семейна традиция. Има културна страна, свързана с риболова, която е много важна. Трябва да гарантираме, че опор напълно отворена към защитата на малките по мащаб рибни стопанства. Много благодаря, господин Стивенсън. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, най-напред слушах да всички представения, всички презентации. Благодаря на ораторите. И съм съгласна с това, което каза госпожа Лювин по въпроса за пазарите. Не мисля, че въобще става дума за това, че ако награждаваме устойчивостта на малките рибни стопанства, ние трябва да намерим някакъв начин да определим как потребителят може да разпознае чрез етикетиране или чрез някаква маркетингова стратегия. Ние трябва да си помислим по този въпрос. Аз трябва да си помисля, когато пиша моят доклад, как ще стигнем до правилното възнаграждение от потребителя към малкия по мащаб рибар. За момента малките по мащаб рибни стопанства не получават справедливо възнаграждение за това, което правят. Чух господин О'Брайан малко по-рано и наистина разбирам изцяло какво е положението на рибарите в Ирландия. И това не е ситуация, която е уникална за Ирландия. И не става само дума за директивата за местообитанията, за директивата за защита на птиците. Става дума и за други фактори. Получавам непрекъснато оплаквания от дребни рибари, които ми казват, че хората, които се занимават с планиране, идват и казват, тук ще строим а, ферма за генератори за генериране на ветрена енергия или пък някакво друго устройство. Тук ще бъде защитена морска област без никакво консултиране с а, рибарите. А пък тези рибари от поколения разчитат за, своята, за своя доход на тази конкретна зона. Тоест това е един подход изцяло отгоре надолу, без никакво консултиране. Те просто казват тази зона ще бъде защитена а пък сега всъщност се унищожава от тези огромни проекти, свързани с възобновяемата енергия. Тоест, трябва да има признаване, трябва да има признаване на усилията на малките по мащаб рибни стопанства, малките рибари, трябва да се консултираме с тях. Това трябва да е подхода във всичко това. Ако искаме да възнаграждаваме малките рибари за много устойчивата работа, която много от тях осъществяват, ние все още не сме стигнали до тази форма и чрез реформирането на опор единствено ще можем да постигнем правилното признаване на малките флоти. Благодаря. Госпожа Шуц, Много благодаря, много ви благодаря. Госпожа Родъст, извинете. И слушах много внимателно това, което беше казано и искам да благодаря на всички преждеговоривши. говоривши. Имам няколко въпроса. Може би е най-добре, ако в основния регламент отделим една глава изцяло на малките по мащаб рибни стопанства и крайбрежния риболов. В момента случая не е такъв и получихме информация от комисията, че някои държави членки не смятат, че това е необходимо. Според мен това, което чухме днес, показва, че всъщност такава една глава наистина е наложителна. Много благодаря на всички, които са работили заедно, за да изготвят тази резолюция. Наистина много важна работа беше свършена. Е, според нас малките по мащаб рибни стопанства наистина заслужават е, една нарочна глава, така да се каже, е, за да им се гарантира съответната защита, съответната подкрепа. Ако държавите членки не искат да работят заедно с нас, нищо няма да се получи. Така че, а, моят въпрос към представителите на рибната индустрия е, поне доколкото чух в дискусията, че национално договорените квоти могат да се окажат и полезни, а, за да се повишат печалбите. Дали това е нещо, което сте обмислили или за вас това е необозримо? по отношение на управлението. До каква степен работите заедно с риболовната, с, извинете, с научната общност? Според мен ще бъде наложително и необходимо да разполагате със съответната информация, информация, която да предоставяте на нас съответно, а ние да обработваме. Това, от което се нуждаем в момента, е тясна връзка с научната общност – и просто исках да ви попитам до каква степен вие сте организирани на този фронт. Мисля, че това би ни било много полезно, ще ни направи услуга, когато взимаме предвид какво да се включи в Натура 2000, в биоразнообразието. Трябва да се вземат рационални мерки по отношение на измененията в климата. без да се взима предвид състоянието на рибните запаси, в цялата тази ситуация наистина ще си направим много лоша услуга. Без риба няма да имаме рибно стопанство, това няма да е отполза за никого. Господин Дейвис сега. Yes, I support. Благодаря, господин председател. Да, аз подкрепям древните рибари. Днес чухме е, от презентациите, че те, е, и това го знаем и от по-рано, че тяхното въздействие върху морската среда е много малко. Ясно е, че и от економическа гледна точка е, тяхното участие е много слабо. Те много често работят за жълти стотинки и много често те ловят риба а, и съвместяват това с друга работа, защото не могат да, да си изкарат хляба само с риболов. Така че е крайно време да съберем информация как да реформираме общата политика в областта на риболова. Чухме много оплаквания за това, че може прехвърляемите квоти да се окажат много вредни и за малките рибари, но аз не мога да разбера как така а, те са вредни. В крайна сметка и малките рибари имат нужда от по-големи рибни запаси. Това означава, че трябва да се намали риболовното усилие на индустриалните флоти от гледна точка на устойчивостта. Това е, може би е чудесно. Разбира се, големите е, риболовни предприятия ще се хвърлят усилено да лобират против това. Въпросът е, че трябва да се вземат предвид всички елементи. Председателката няма други депутати, които желаят да се изкажат, така че давам думата на тримата оратори. Господин Обран, вие имате думата пръв. Um, um, an answer to what uh, MEP Patakop about the way отговор на зададения от господин Галахър въпрос. Ние просто използваме различни размери а, мрежи. Ето, когато се а, опитва, а, когато искаме да хванем калкан, използваме мрежа с око 10 до 12 инча, не знам колко точно сантиметра е това, но това е мрежа, която по никакъв начин не се отрезява отрицателно на треската, например. Така че, а, а, от друга страна, из, когато искаме херинга, из, а, използваме такава мрежа, която хване херингата. Така че, рибарите много добре си знаят работата. В Северна Ирландия и в Шотландия те познават рибите и знаят къде и кога могат да очакват да намерят различни видове. Така че по този начин управляваме запасите при нас. ясно е, че това разделение се прави много по-трудно, когато се прилага тралиране и в Южна Англия съм чувал, че се тралира за множество видове и тогава се хващат и нежелани видове. Аз не познавам подробности този проблем, така че няма да се произнасям по него, но мога да ви кажа какво а, правят организациите на рибарите в Ирландия. Има специални видове оборудване, които дават възможност много бързо да се прецени дали сред улова има риба, която а, не се която е нежелан улов и да се хвърли тя обратно в морето. Има такива видове оборудване. Господин Гощиняк zwrócić uwagę, tylko jeszcze tego nie zdążyłem powiedzieć. Jeżeli chodzi o ITQ, jesteśmy... Благодаря. Искам да насоча вниманието ви към още един елемент. Ние сме срещу новата система, защото смятаме, че тя ще доведе до пълна комерциализация на риболова. Което означава, че големите ще погълнат по-малките. Ние сме срещу това ограничение до 12 метра. Да, комисията това предлага, няма нищо ново. Господин Плесис, аз искам да отговоря на зададените въпроси. Какво може да се направи? Аз познавам много добре улова на миди и ако сега се приложат новите изисквания на комисията, това ще бъде една доста голяма особеност в нашия залив, защото всички ресурси ще бъдат свръхексплуатирани и нашето рибарство няма да може да устои. Председателят има две желания за изказване от публиката. Ако сте кратки, ще ви дам по 5 минути. Видях, че искате да вземете думата. Няма нужда да вдигате повече ръка. Много ви моля по 5 минути, защото започваме с втория панел. Ако не спазите регламента, просто ще ви прекъсна. Господин Трелес и след това господин Риберато. Първо, всъщност първият оратор ще говори за Средиземно море. Благодаря. За първи път ние можем да участваме в процес на изготвяне на реформа. Аз ще представя накратко кои сме ние и след това ще представя нашето становище по предложението на комисията. През февруари се срещнахме различни представители на малки крайбрежни рибни стопанства от е, Франция, от Гърция. Ние се срещнахме за да обменим идеи и да е, видим къде са общите моменти и проблемите в нашата работа. Ние разсъждавахме по това, че е възможно да се обединим за общи менеджмент планове. Необходимо ни е участие в общата политика по рибарството. Комисията смята, че трябва да бъдат защитени интересите на малките рибни стопанства – също така трябва да бъдат включени и други планове за сектора, защото само като се включат други дейности може да се осигури по-дълъг живот на нашия отрасъл. Трябва да участваме и в разработката на плановете за реформа. Това е един чудесен инструмент за насърчаване на рибарството и дори е, морските пространства, които са под закрил, могат да бъдат обхванати. Тази формула не е нова. Още през 15 век е, са разпределени морските територии между различни ползватели. Има достатъчно опит е, в това отношение в света и всички са допринесли към подобряване на състоянието на рибните ресурси условията за работа на рибарите. Всичко това трябва да бъде взето предвид също и на научна основа, за да може да се създаде по-добър подход в реформата. Ние молим да бъдем признати като малки рибни стопанства, като част от рибарството и да бъдем включени активно в политиката за опазване на ресурсите, политиката за управление и изцяло в общата политика за рибарство. Е, извинете, приключвам. Ние не сме съгласни с е, квотите в Средиземно море. Това не е пригодено към нуждите на малките рибни стопанства, а що се отнася до предложението на комисията, за нас то не е особено положително. Някои видове в момента не са обект на улов, а са част от биомасата. Ние имаме платформа за Средиземно море, ще продължим да работим в насока опазване на малките рибни стопанства. Те са социално и културно наследство, което трябва да се опазва. Господин Либерато, много ви моля, е, две минути, защото започва втория панел. Благодаря. Аз съм от Португалия. Ще се опитам да бъда кратък. Искам да засегна един въпрос, който е следният. 9 месеца дискутирахме по реформирането на опор. Вярвахме, че ще се направят предложения за промени. Сега, когато четем пакета, който ни се представя, това доверие изчезва. Въпросът, който задаваме е следният. Можем ли да имаме доверие в това, че парламента, позовавайки се на своите правомощия, може да предложи промени в предложението на комисията и да се покрижи, ние отново да възстановим доверието си. Проблемът, който възниква сега за рибарите е следният. Има ли доверие, че ще има изобщо реформа на опор? Аз мисля, че вие трябва да покажете, че е възможен поврат в рибарството, защото ние не искаме този път за развитие на рибарството. Малките рибни стопанства не искат да върват по този път. По време на дискусията по Зелената книга ние е, утвърдихме нашето доверие, а сега го загубихме предвид на представените предложения. Ние обаче имаме доверие в парламента. Възоснова на Лисабонския договор – той трябва да използва своите правомощия и да помогне да възстановим доверието си. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Надявам се, че ние наистина ще изпълним нашата задача, свързана с новите ни правомощия. Сега обявявам вторият панел за открит същата тема, обаче с ориентация към реформата. На първо място за 10 минути давам думата е, на представителя на Европейската комисия, господин Пенас, от името на комисията. Моля. Muchas Gracias, señora presidenta. Yo creo que eh, es necesario comenzar quizá. Благодаря ви, госпожо председател. Както казах и тази сутрин, в малките по мащаб рибни стопанства и в други области комисията осъзнава, че така положението много се е променило от първоначалното предложение насам и от издаването на зелената книга. Нещата много са се променили от предложението, което, с което разполагате пред себе си. В Зелената книга комисията ясно посочи колко важни са малките по мащаб прибни стопанства, както показва и самото заглавие. Те са важни не само за нас, но разглеждахме изцяло идеята за разработването на специална система за управление на малките по мащаб рибни стопанства. Това беше определено заложено в Зелената книга. Нещата се промениха малко от тогава насам. Затвориха се някои глави в реформата. Както знаете, в тази област много държави членки и вие го споменавате, че така не сме достигнали амбициозността на зелената книга, но има причина за това когато установихме тази специална система за малките по мащаб рибни стопанства, говорихме за по-специфични начини на управление, с по-специфични инструменти, а също така може да се каже една по-привилегирована система за подпомагане и структурни реформи. Проведохме публични дискусии, публични изслушвания и там установихме, че по отношение на последното споменато, именно финансовата подкрепа, заложена в финансовия регламент, никой не се противопоставя. Напротив, всички подкрепят това в финансовия регламент да има специално позоваване на малките по мащаб рибни стопанства. Но що се отнася до отделните, по-различни системи на управление, там а, имаше малко по-различни мнения. Така че, както виждате, това, което сме включили в а, проекто базовия рекламент, отразява някои различия по отношение на малките по мащаб рибни стопанства в сравнение с останалите. Бих искал обаче да ви, да подчертая пред вас, че това все още е проект – и а, някои компоненти ще се променят до финалната версия. Както знаете, в основния регламент имаме основна разпоредба, която до някъде е дискриматорна спрямо малките по мащаб рибни стопанства. Именно тук говорим за трансферните концесии, за над, за съдовете над 12 метра. Там всъщност имаме малко повече а, промени. Чухме ясно съобщение, ясно послание от консултациите, а именно, че съществува един такъв страх, че тази система на концесии ще доведе до свръхконцентрация на риболовните права в най-силните ръце. Ще има такова съсредоточаване, което ще доведе до отслабване на позициите на по-малките предприятия. Ние се опитваме да защитим малките предприятия чрез този инструмент това поне получихме като резултат от публичните консултации, че малките играчи ще стигнат до загуби, няма да имат повече риболовни права на пазара. Поради тази причина решихме, че трябва да включим това изключение. Има и други важни моменти, които са неразделни от малките по мащаб рибни стопанства. По време на консултациите говорихме много за тези 12 мили, защото те са пряко свързани с предоставянето на определени привилегии на малките по мащаб предприятия в сравнение с другите. По време на тези дебати исках така с голямо желание да изчакам, да чуя това, което имате да кажете, Наистина е много интересно да чуя, че повечето оплаквания, повдигнати тук, са свързани с националното управление на квотите. Както казах тази сутрин, това е важен момент. Опор наистина разделя тези квоти. Има различни рибни стопанства в отделните държави членки. Има много области тук, които са застъпени и които могат да бъдат обработени чрез национални политики. Такъв е случая днес, такъв ще бъде и за в бъдеще. Това е един много важен факт, с който трябва да се съобразяваме, защото понякога се хвърлят обвинения срещу опора, пък те зависят от националната политика. Не трябва да забравяме това. Защо се отнася до финансовия регламент за бъдещата финансова рамка, искам само да изтъкна това, което би могло да залегне в регламента. Предпазлив съм, както знаете, защото регламентът все още е в проект. Така че, очевидно, не мога да предполагам какво ще е влезе вътре. Но в името на прозрачността ще стигна колкото е възможно по-далеч, за да погадая малко какво ще влезе в този регламент. Пак подчертавам, че документът не е одобрен. Той ще се гласува от комисарите на 30 ноември. Така че в тази светлина искам само да загатна това, което разглеждаме и можем да предположим какво ще решат комисарите. На първо място, много важните критерии, които се предлагат от комисарите за разпределение на средства по държавите членки от фонда. Един от критериите може да бъде тежестта на малкото по мащаб рибно стопанство в отделните държави членки. Така или иначе, това ще бъде в полза на малките предприятия. На второ място, нещо много важно, че измежду е, решенията, които се взимат тук, аз не мога да цитирам конкретни числа, госпожо председател, защото те все още се обсъждат, но в предложението е, ще има ударение върху интензивното развитие на малките по мащаб рибни стопанства. Тоест, когато е, има определена общност, тогава ще има интервенция от публични фондове. За малките предприятия ще има допълнителни процентни пунктове за интензивно развитие. Сега вече това зависи от решението на комисарите може да се повиши интензивността на финансовата помощ, която да се увеличи за малките по мащаб рибни предприятия, рибни стопанства, което отново ще бъде от полза за тях. Още нещо много важно. Поставя се особено ударение за настоящата ОС 4 от финансова гледна точка. Комисията е напълно съгласна, че тук не става дума само за риболов. Става дума за консервация, за запазване на крайбрежните общности, които изцяло зависят от тези риболовни дейности. Е, така че тук не говорим само за лодки, говорим и за риболовните общности за онези хора, които изцяло зависят от малкия по мащаб риболов. Както каза и комисария, при бъдещата финансова рамка за риболов ние ще поставим специално ударение върху настоящата ОС четвърта, а именно тези дейности, които поощряват допълни, допълнителните дейности, тези дейности, които допълват риболова. Сега, въпреки че нищо не се споменава за 12-те метра, това ще е важно за финансовата рамка. И целта е да се постигне интегрирано финансово развитие за тези общности, които развисят от риболова. Най-вече за малкия по мащаб риболов. Както вече казах, очевидно това зависи от одобрението на комисаря. Всичко това ще бъде много важно в крайна сметка. Една от е, точките е в финансовия регламент не става дума тук само за малки по мащаб рибни стопанства, помощи им. По-скоро това, за което си мисля тук е свързано с економическата уязвимост и факта, че има специфични проблеми. Например, пласирането на пазара на отделни продукти. Такава една цел не е отделена само за малките предприятия, но за тях това би било най-полезно. И може би в този сектор могат да се извлекат най-много потенциални ползи по отношение на бъдещите мерки, които ще залегнат в финансовия регламент. говорим и за безопасност на риболовните съдове, говорим за моряците, говорим за хората, които работят на тях. Говорим за безопасност на определени видове риболовни съдове и ще се фокусираме най-вече върху малките по мащаб рибни стопанства, защото там това е най-важно. Това ще бъде важно за всички видове рибни съд, риболовни съдове. Същото се отнася и за финансирането. За организационни дейности. Те ще позволят на сектор да се организира по-добре, да се набелязват различни варианти за управление – тук не става дума само за малките предприятия, пак подчертавам, но осъзнаваме, че за тях това ще бъде най-полезно. Извинявайте, изчерпах своето време. Много благодаря, господин Пенас. Сега 10 минути на господин Мигел Ортега. Señora Presidenta, distinguished members of the committee, distinguished guests. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Мигел Ортега и съм изследовател в Института за екология в, към Свободния университет в Барселона. Искам да ви представя няколко идеи за по-добра жизнеспособност на малките е, предприятия в областта на риболова и крайбрежните риболовни предприятия в Европейския съюз. Презентацията ми ще бъде организирана по следния начин. Първо ще направя увод, след това ще е, направя, е, е, говоря за малките риболовни предприятия, ще направя вложени заключения. Защо е толкова важен, на, важна тази област? Е, има припокриване на различни сегменти на флота и това не трябва да се забравя, защото а, това е много важно. Не можем да решаваме нещата на парче, а, защото всъщност има припокриване. Затова общата политика в областта на риболова трябва да действа като цяло. А, ако няма последователност няма да постигнем целите, а само ще харчим пари. Ако говорим за последователност, трябва първо да си определим целите и ценностите. Всички ние смятаме, че древният риболов е унази част от риболова, която най-малко засяга екологичните системи. Тя ефективно преразпределя благата на морето и освен това има важно културно присъствие. Нека обаче да обясня защо всички тези елементи са толкова важни от, екологическа, от екологична гледна точка. Това е нещо, което твърде често не се засяга. За да е, стане ясно това, трябва да говоря за концепцията на външните въздействия. Ако, си, а, ако говорим за формирането на цената, е ясно, че тя зависи от пазара, но много елементи не се обхващат в създаването, формирането на цените. Това са важни елементи, влияят на обществото, но не се отразяват на крайната цена. Това са екологичните и социални фактори. Те са много важни за реформата на общата политика в областта на риболова. Когато говорим за е, социалните и екологични фактори, нека да не забравяме, че Малките риболовни предприятия са важни и за поддържането на териториалното равновесие. Е, освен това, нека да не забравяме, че много често, когато се формира цената, не се вземат предвид действията вредни за околната среда, като изхвърлянето на риба извън борда. Много трудно е обаче да се опишат нещата в, каче... в количествени показатели. Когато се направи такова описание, става ясно, че малките рибари са най-ефективните рибари. Това, например, става ясно при един пример с треската в Северно море. Но при всички положения не можем да пропускаме тези външни странични фактори. За добра политика трябва да се вземат преди всички фактори. Нека да видим защо тези фактори са толкова важни. Първата причина е, че те намаляват използването на пазарни механизми. Когато се вземат тези елементи предвид, логиката на Адам Смит вече става невалидна. Защо? Защото само когато ползите са повече от отрицателните ефекти е, на не вземането предвид на външните условия, е, тази логика се запазва. Така че няма никаква економическа логика това да е задължително. По-скоро трябва да се възприема като елемент на или инструмент за управление. Както бе казано тази сутрин, има две възможности. Или прехвърляеми риболовни квоти или исторически данни. Много важно е да се избере метода, вземаш предвид тези външни фактори. Втората причина е, че външните альтернативните е, риболовни методи се влияят от различни външни фактори. При всички положения, вземането на конкретни мерки за подкрепене на малките рибари е начин да се е, създаде равнопоставеност. Много важно е лошите въздействия върху околната среда да се намалят. Това ще е добре за всички, за гражданите, за потребителите, за е, риболовния отрасъл като цяло и разбира се за малките риболовни предприятия. Как можем да го направим? Възможно ли е това изобщо? Нека да спомена три елемента тук. Първо. Искам да кажа, че това е възможно, но само ако има различно разпределение на достъпа до права на риболов. Всичко това може да се включи в, в критериите за достъпа до ресурсите и те трябва да са екологични и социални. Някои от критери... възможните критерии са изредени на слайда, който виждате. Например, ниско, слабо въздействие върху околната среда, а, ограничени количества изхвърлена риба в морето, малки емисии и а, добро качество на работните места. Има и други елементи. Включително механизъм за намаляване на отрицателните въздействия. Това ще е полезно за всички. Така ще се въздейств... въвежда конкуренция между различните елементи на флотата. Това ще е полезно за малките рибари, защото те са много адаптивни и гъвкави. Също така това въвежда последователност в нашата политика. Не е достатъчно просто да наливаме пари. Трябва да сме последователни. Как можем да въведем такива екологични и социални критерии в достъпа до управлението на ресурсите? Има няколко начина да се направи това. Ще спомена само три начина. Ако ми дадете още време, мога да спомена още, но това знам, че е невъзможно, така че ще спомена само три варианта. Единият вариант е да се въведат тези критерии в основния регламент за рибарството и в многогодишните планове. Това е добре, защото то може да ни даде начин да реагираме на многообразието на риболовните предприятия и стопанства в Европа. Второто предложение е тези критерии да се вземат предвид – при разпределянето на права на улов. До сега Европейската комисия е, е, е предлагала държавите членки да имат възможност да запазват като резерв само 5% от всички възможности за риболов и те да се разпределят съгласно конкретни критерии, включително е, чрез екологични и социални критерии. Този процент, според мен, трябва да се увеличи. И накрая, но не на последно място, трябва всички финансови инструменти да са обвързани с тези критерии. Тоест, риболовните предприятия с добра история от екологична и социална гледна точка трябва да имат по-добри възможности за достъп до финансови средства. Нека сега да се занимая с две други оси. Първо, по-ма... дребните рибари по-силно се влияят от шоковете върху екосистемите. Предложението на комисията е интересно, но има какво да се подобри. Трябва ни график, защото древните рибари не могат да чакат твърде дълго. Има и важна нужна причина. Така се намалява несигурността. Това е много важен фактор. На второ място трябват да ни междинни процедури, преди да се въведат многогодишните планове и достъпът трябва да е свързан с екологични и социални критерии. И накрая нека да не забравяме, че многогодишните планове могат да се създават и прилагат само ако са представени всички заинтересовани страни. Затова е важно да се създадат комитети за съвместно управление. Председателката прекъсва оратора. Нямам достатъчно време, продължава оратора, така че само иска да ви покажа този слайд, за да го погледнете. Това е нещо, което е от интерес. И мисля, че можем да предприемем мерки в настоящото предложение за споразуменията за устойчив риболов трябва да се възве, въведат социалните и екологични критерии. Има и политически причини за това, има и добри економически причини за това. Трябва да се намали влиянието върху външните фактори и има начини това да се направи. Има критерии. Най-важните критерии са социалните – екологичните и културните критерии. Времето ми изтича. Знам, че ем, има още други предложения. Господин Брайан представи е, много добро предложение. То е чудесно и и бих се радвал да отговоря на всички въпроси, които ми бъдат зададени. Благодаря за внимание. Сеньор е, е, Федерико Перейра. Благодаря. Господин Фредерико Перейра е следващият оратор. Той е председател на един португалски синдикат. Давам ви думата и се надявам, че ще спазите регламента от 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да посоча, че аз няма да характеризирам флота, който има различно значение в е, отделните държави членки. Крайбрежният риболов е важен за всички европейски страни и особено важен за разтоварването на сушата на риба, която е предназначена за консумация от човека. В е, Португалия този отрасъл включва около 9000 кораби, има различни сегменти, които са с различна тежест и различни проблеми. За моята страна мога да кажа, че имаме риболов с тралове е, само 1% и 10% разтоварвания на сушата. Е, по-малко от 1% е уловът е, с е, други уреди и след това имаме така нареченото поливалентно либарство, което обхваща около 98%. Ако е, съберем всички тези стойности, ще видим, че поливалентното рибарство е 6 допринася 60% е, за създаване на стоеността в рибарството, докато другите видове рибарство имат по-малък принос. Тези е, факти са типични за крайбрежният риболов. Ние бихме посъветвали в опор да се отдаде особено значение на тези видове рибарство. Комисията обаче посочва, че е, крайбрежният риболов и малкият по мащаб риболов е важен, но стига до извода, че за тези два вида рибарство трябва различни системи и е, това намира твърде малко привърженици. Става дума за ограничена подкрепа подкрепа, която се оказва през 2006 година имаше резолюция на Европейския парламент за подобряване на економическото положение в дребното рибарство. Европейският парламент тогава поиска изрично комисията, цитирам, да отчете особеностите на малките по мащаб и крайбрежни рибни стопанства в ОПОР и комисията да представи предложение за общностна програма за малките по мащаб и крайбрежни рибни стопанства, за да могат да се подкрепят в особена степен тези сегменти. Това, което виждаме сега в предложението на комисията е, че тези аспекти са изцяло отпаднали. Ние сме съгласни с запазването на 12-те морски мили за националните рибари от отделите държави членки, обаче смятаме, че тази резерва трябва да бъде разширена до 24 или 50 морски мили, дори до 200 мили в зависимост от е, съответните региони. Примерно за отдалечените региони трябва да бъде по-голямо разстоянието. Ние трябва да вземем е, предвид тези неща, когато вземаме решения за ресурсите. Винаги сме твърдяли, че при управлението на ресурсите се изисква не само принцип на децентрализация, но и отчитане на реалностите във всяка отделна страна, зона или флота. Особено трябва да бъдат включени рибарите в изпълнението на тази политика. Много важно е всичко това да бъде научно признато и обосновано. Това означава, че изследователската дейност трябва да играе важна роля в случая и институтите и изследователските лаборатории да бъдат подкрепени в финансово отношение и по отношение на човешките ресурси. Също така трябва да бъдат включени и рибарите в този процес. Това е основен въпрос, който трябва да бъде взет предвид. В това предложение обаче ние не откриваме този аспект. Европейският парламент в вече цитираната резолюция посочва, че е необходимо да се подкрепят организациите на професионалните рибари и на такива групи от организации в рамките на ОПОР. Това предполага децентрализация на ОПОР и изисква също да бъдат включени в по-голяма степен рибарите и техните организации в изпълнението на опор като се ограничава участието на рибарите в консултативните съвети, това означава, че техният положителен опит изобщо не може да бъде взет предвид. Тук не става дума за подкрепа на реформата по отношение на прехвърляемите лицензи за улов. Дори това да се отнася за кораби е, с дължина под 12 метра или такива, които използват тралове. Ако тази система не може да се прилага за дребното рибарство, е важно тя да стане задължителна за крайбрежното рибарство. Самата комисия признава това и е, това би довело до там, че квотите за улов и е, правата за улов ще се концентрират в ръцете на няколко големи риболовни компании. Накрая искам да засегна два аспекта на реформата, които не се отнасят до крайбрежните рибни стопанства, а но засягат в особена степен малките по мащаб крайбрежни рибни стопанства. Първият аспект е следният. В ОПОР първо имаше редица регламенти, тук искам да спомена основно регламента за опазването и устойчивото управление на ресурсите, регламента за общата пазарна организация и регламента за фонда за рибарство. Това, което сега предвижда реформата е първият регламент да бъде заменен тук. Става дума за необходим е, регламент за общата пазарна организация, без е, да се избягва необходимостта от финансиране на тези мерки. ОПОР трябва да бъде синоним за устойчиво управление на ресурсите, но това според мен е заблуда към момента. За да избегнем съмненията е ясно, че управлението на ресурсите трябва да се превърне в един от най-важните въпроси, за да може секторът да има бъдеще. Но от друга страна е ясно, че устойчивото развитие на ресурсите не е оправдание единствено за съществуването на ОПОР. Основната цел в ОПОР е да предоставя риба на пазара за потребителите и е, също така да е, закриля многото е, на наброй малки по мащаб крайбрежни рибни стопанства, които дават облик на регионите. Предложението обаче върви в точно обратна посока и това не е въпрос на формулировка. Това има отражение върху всичко, което ще последва. Предложеният регламент игнорира потребностите на малките крайбрежни рибни стопанства и е, с това вече стигаме до един втори въпрос и е, до края на моето изложение. Проекта за регламент не съдържа дори една дума за това, че трябва да се осигури добро ниво на доходите за рибарите и за корабособствениците. Техните доходи силно намаляха поради повишените производствени разходи. Тук също така изиграха особена роля и повишените цени на горивото. Трябва да бъдат взети мерки за ограничаване на тези негативни ефекти. Освен това, трябва да се реши проблема на комерциализация и е, на установяването на цените при първа продажба. Всичко това би повишило устойчивостта на рибарския сектор. Благодаря. Благодаря господин Перейра и Последният оратор за 10 минути, господин Хосе Луис Родригес. Той представлява една испанска организация. Е, е Добър ден на всички, госпожо председател. Казвам се Хосе Луис Родригес. Аз съм представител на малко рибно стопанство в Галиция, Испания и пред... принадлежа към Асуар Армега, организация на собствениците на риболовни съдове в Галиция. Това, което ще кажа, се отнася до всеки регион в Европа, където имаме дребно, дребни риболовни стопанства. Сега в Галиция. Дребното рибарство се състои от подотрасли. Имаме 3500 риболовни съда. Показвам ви цялата тази информация на екрана в момента. Разполагаме с 12 000 моряци и а, персонал за лов на миди. Имаме и много така основно економическо въздействие, например 150 милиона евро директни приходи. Нашия сектор е много динамичен и модерен. Имаме добра система за управление на производството. Увеличили сме я, подобрили сме я Постигнали сме определени свои цели, имаме своите постижения, например ферми за семена, за а, двучерупчести, за ръкообразни и така нататък. Така че тук говорим и за въздействие върху економиката и сектора на производството. Наистина подобряваме тази ситуация и ситуацията като цяло. В различните общности имаме различни производствени дейности, имаме си собствени разпоредби, които са от полза за потребителите. Също така сме се научили и да разнообразяваме своите продукти и дейности, например, чрез риболов и туризъм, свързан с риболова, както и чрез въвеждането на нови продукти. Извършваме своята собствена преработка и пласиране на пазара съответно. Така че, ето, виждате тук различните снимки, много туристи по крайбрежието и това придава по-голяма стойност на това, което правим. По този начин успяваме да разкажем и на всички, които ни посещават за нашите дейности. Сега, по отношение на нашия регион, тук имаме проблеми с замърсяването, за съжаление, но въпреки всичко сме успели да запазим своите запаси. запазваме биологичното разнообразие, независимо от замърсяването. Тук имаме местообитания с много голяма значимост в тази част на света, например в реките, Това са местообитания, които може да видите в нашия регион в Галиция. Сега, за да поддържаме нашите морски системи, за да направим това, от 2007 година участваме в един проект за почистване на крайбрежните области. За съжаление, намираме всякакви отпадъци в тази област. Имаме доброволци от училища, от различни организации, те участват в тези дейности по почистването. По този начин искаме да гарантираме, че се отнасяме адекватно към околната среда. Сега, що се отнася до малкия риболов, той притежава своите характеристики. Това е по-специфична дейност, много е важна за устойчивия риболов. В настоящия, настоящата опор нямаме никакво отражение на изискванията на малките рибни стопанства. По-скоро всички са набутани в една и съща категория. Поради тази причина нашите флоти се намират в невъзможна ситуация. Политиките, които се прилагат до този момент, не отговарят на видовете рибни стопанства, в които действат нашите флоти. Това са различни видове стопанства, те си имат своите проблеми, които са по-различни от тези на останалите. От 2009 година започнахме и ние да разглеждаме реформата на опор. Набелязали сме някои критерии, сега в момента разполагаме с проекто предложение и през 2011 година сме направили някои проучвания, във връзка с оценка на въздействието на различни поручвания, за да можем отново да изготвим а, добър документ. Това е от полза на околната среда. Участвали са различни заинтересовани страни, еколоза и така нататък. Целта е да се увеличи стоиността на малките рибни стопанства. Според нас това е устойчива форма на риболов и според нас в бъдещето ОПОР ще вземе предвид този факт. Първо, Първото проекто предложение беше публикувано миналия юли и в първото предложение не видяхме така основно споменаване на малко мащабния риболов. Дребният риболов трябва да бъде в основата на реформите. Чуваме това само на думи, трябва да видим превръщането на всички тези думи в практика. Чудехме се за това, как точно ще видим отразяването на проблемите на дребния е, риболов. Как ще намери той своето място в опор? Как ще се е, признаят отделните разлики, ако въобще не присъства дребния помащат риболов в документа? Наистина имаме много важни фактори за реформата на опор и за дребния риболов. Най-напред трябва да спомена способността на целия сектор на малкия по мащаб риб, риболов. Мисля, че ние можем да подложим под натиск взимащите решения парламента, включително и парламента това, от което се нуждаем, е платформа. Платформа, за да можем да предявяваме своите искания. Искания, които да са ясни и да са представителни за всички дребни рибари в Европа. В противен случай ще изгубим своята цел, ще загубим а, своята водеща светлина, нещо, което е много важно за дребния риболов. Също така трябва да осъществяваме напредък в името на един силен оперативен съюз. Ние си представяме повече реализъм, трябва да вземем предвид близкото минало. И ние като отрасъл взимаме участие в различни форуми, в различни срещи, независимо дали става дума за национално ниво или по-високо ниво, говорим за запазване на запасите. Там предявяваме своите изисквания, но за сега като че не сме постигнали особени резултати. В проекто текста нямаме точна дефиниция. Трябва да имаме ясна дефиниция на отрасъл. Ние представляваме голяма част от общия флот на Европейския съюз. Така че, що се отнася до нашата организация, ние смятаме, че е спешно да се проведе Европейска конференция по артизаналния риболов, по крайбрежния риболов, трябва там да се съберат европейските асоциации. Нуждаем се от форум, на който да говорим за трудностите на сектора, трябва да имаме възможност да се изкажем, да представим своите проекти, инициативи, които да ни помогнат да се справим с, с своите трудности. Трябва да постигнем едно справедливо отношение към този тип риболов в Европа. Ние също така смятаме, че е доста спешно да се изготви платформа. Платформа, благодарение на която да представяме своите проблеми. Трябва ни ясна, пълна дефиниция на артизаналния, артизаналния риболов в Европа. Не смятам, че е честно да се прилагат същите режими, същите стандарти към всички флоти. Ние трябва да признаем разликите между някои рибни стопанства и други. Например, онези, които са устойчиви, онези, които имат възможности да се развиват устойчиво за в бъдеще. Така че трябва да имаме отделни е, финансови системи и собствено финансиране. Също така ни трябва и каталог от конкретни мерки, за да можем да развием артизаналния риболов. Също така трябва да признаваме, да признаем, че политиките, които са развивани до този момент, не са направили много за доразвиването на дребния риболов. Те по-скоро са подпомогнали големите флоти, онези, които преексплуатират рибните запаси. Имаме някои области, в които има много дейности от страна на големите флоти и това е в ущърп на дребния по мащаб риболов. Ние просто не можем да стоим отстрани и да гледаме всичко това. Следователно, трябва да се изкажем ясно в полза на устойчивия риболов, на артизаналния риболов. Не можем да си позволим да плащаме разходите, които са свързани с друг тип риболов. Не можем да плащаме тази цена. Освен всичко друго, ние трябва да създаваме съюзи с съвместими отрасли е, в последните години всъщност е, сме образували, извинете, сме се срещали с различни организации, които са се изказвали за артизаналния риболов. Те казват всичко това, защото смятат, че нашия риболов е устойчив. И според нас е много важно да влизаме в съглашение с тези организации. Важно е да си говорим с учени, с научни съвети, с експерти. И по този начин, ако съюзим своите сили, смятам, че ще можем да си обменяме информация, да начертаваме планове за бъдещето. Дребните по мащаб рибари не са били в позиция да говорят в Европейския парламент. Не сме имали възможност да се изкажем така, че гласът ни да бъде чут. Така че наистина трябва да направим анализ на ситуацията и да говорим с онези, които разполагат със средствата, с ресурсите, да продължат развитието на нещата за напред. Защо съм тук? Да говоря за дребния по мащаб риболов в Галиция. Но още веднъж искам да подчертая, че мой опит може да се приложи навсякъде в Европа. Смятаме, че тази флота има много голямо бъдеще, стига да се прилагат правилните политики. Поради тази причина призовавам всички да гарантирам, че бъдещата опор ще подпомага тези рибни стопанства. Трябва да се включат всички заинтересовани страни. Искаме да гарантираме, че това не са просто голи изявления, които не водят до нищо. Искаме да постигаме своите цели. И най-вече бих искал да постигнем някаква конкретна, да се договорим за конкретна дата а, за конференция, защото мисля, че много хора са заинтересувани от подобно събитие. Много благодаря. Само искам да кажа, че ние изслушваме всички. И вие сте тук днес, защото искаме да ви чуем. Европейския парламент има добра история, когато става дума за изслушване на заинтересованите страни. Сега следващия оратор, най-напред господин Ромейра. Благодаря. Аз искам да кажа две неща. Първо, във връзка с това, което чухме – много е важно да се признае, че този панел поставя на дневен ред важни въпроси. В миналото малките рибни стопанства нямаха достатъчна тежест в дискусиите, които се водиха през миналите години. Ако бяха взети предвид, щеше да е по-добре. Благодаря за работата, която беше извършена днес в общия законотворчески процес във връзка с реформата. Сега нещо показаното от господин Пенас. Има известна опасност при подхода. Комисията посочва ясно, че държавите членки трябва да решат как да управляват сектора и ресурсите. За мен тук има заложен капан. Европейският парламент в случая се заобикаля или пък отговорността се прехвърля към нас. Господин Кадек не е тук. Той каза, че не трябва индустриалния сектор да се смесва с дребното рибарство, защото въздействието на индустриалния сектор е много по-голямо. Нашата цел е да утвърдим определени практики е, и да спрем някои вредни влияния върху околната среда. И в случая няма как да избегнем ситуацията да наградим едни и да накажем други. Необходими са две неща, те бяха споменати. Искам да ги спомена сега като предложения. Ние бихме могли да ги внесем като предложения за изменение. Беше поставено изискване за създаване на съвети за съменеджмент, за управление. Знаете, че това би помогнало на малките рибни стопанства. Дискусията и процеса на вземане на решения да се провеждат на място. Предпоставка за това са тези е, комитети за или съвети за ко-менеджмент. Това би било добре, ако се изрази като ясна препоръка от страна на Европейския съюз. Ако се ограничим до сегашното ниво на вземане на решения, знаем, че най-голямо влияние ще окажат секторите, които са економически силни и които се опират на индустриалния флот – Значи първа точка – задължително създаване на такива комитети. Второ – дългосрочно управление за всички сектори на рибарството. Тук също е важно да припомним казаното от господин Ортега преди малко. Ако си зададем въпроса, кои критерии трябва да имат правес при вземането на решение, кой къде да е, извършва улов, е, то тогава трябва да се вземат критерии свързани с флота. Ние разполагаме с хиляди данни, които показват, че крайбрежните рибни стопанства оказват огромно въздействие в социално-економическо отношение за регионите си, но в екологично отношение този тип флот има много по-малко въздействие, отколкото а, другите флоти. Не трябва да предоставяме това на държавите членки, трябва да предложим критерии, да ги дефинираме и тези критерии ще ни дадат възможност ясно да определим кой би трябвало да получи по-големи права, за да има достъп до европейските помощи. Благодаря. Благодаря, госпожа Барея. Аз не казах нищо по време на първия панел, защото исках да чуя и останалите доклади. Интересно беше да чуя какъв е опитът в различните сектори, в различните страни, да чуя колко важни са малките рибни стопанства, а след изказването на господин Пенас трябва да призная, че има известни обвинения реформата на ОПОР трябва да вземе предвид в даден момент и малките рибни стопанства и то възможно в най-ранен момент. Този сектор на рибарството трябва да бъде разглеждан е, диференцирано в отделна глава, но не като диференцирана система. Само тези 12 метра се споменават като дължина на корабите и като критерии. Мисля обаче, че трябва да се споменат и други аспекти. Не трябва да се опираме само на такъв физически критерии. Примерно могат да се използват като критерии тип двигател, способността за е, улов през нощта и така нататък. Ако нямаме подобни критерии, как тогава бихме определили помощите за малките рибни стопанства? Как можем да установим тези помощи без критерии? За мен това е трудно. Предоставя се това на държавите членки, но е, те ще го дефинират така, както на тях е, им е угодно и е, ще се получи дискриминация. Ние не трябва да пропускаме шанса да дефинираме коректно малките рибни стопанства и за това аз бих посочила, че е, всичко това трябва наистина да се разгледа подробно, а не да изчезне в малка глава или в е, съображение. Не е достатъчно само да се мисли за пари, когато говорим за малките стопанства. Трябва да се мисли и за добри планове. Затова ни е необходима добра дефиниция и диференциране на прилаганите критерии. Госпожа Патроневиш. Благодаря, госпожо председател. Аз подчертах колко е важно да се прави разлика между малкия риболовен флот и индустриалния флот с по-амбициозни критерии от традиционните – трябва да се работи, те ще бъдат в основата на една диференцирана система. Аз дори бих отишла малко по-далеч и бих казала, че има доста широк консенсус в Европейския парламент по тази тема. Господин Перейра, цитира документ на Европейския парламент от 2006 година. През 2006 година беше подчертано колко важно е да се прави разлика между индустриалния флот и а, е, малкия риболовен флот. Аз а, е, дори отидох по-далеч и казах, че ние в а, е, Комисията по рибарство можем да направим нещо при реформата на опор ние бихме могли да изискаме тази диференциация, която не е направена от комисията и като резултат да поискаме и диференцирана система. Показаното от господин Пенас, аз съм доволна, защото виждам, че се отделя особено внимание на малките рибни стопанства, обаче си задавам въпроса как е възможно положителната дискриминация да се прилага върху дребното рибарство, без да имаме ясна дефиниция за това какво е дребно рибарство, какви са, какво е дребно рибно стопанство и какво е индустриален риболов. Що се отнася до съвета, трябва да се намери консенсус – има някои държави членки, които не проявяват толкова голям интерес към рибарството и е, чието внимание не е особено изострено за тези важни критерии, че трябва да се прави разлика между тези два вида рибарство и е, тези два вида флоти. За регионалните съвети по време на последната реформа те бяха представени като основна клетка на пълната регионализация на ОПОР. Аз смятам, че тези регионални съвети трябва да бъдат и могат да бъдат преструктурирани, за да могат да се справят с регионализацията. Това може би е по-добре да се направи към настоящия момент – рибарството трябва да се движи към упростяване, а не към осложняване и създаване на повече организации. Искам да благодаря най-сърдечно на всички докладчици, които взеха думата, които дойдоха тук, защото те ни помогнаха да получим информация, да изслушаме техните аргументи и ни вдъхновиха да продължим да работим задълбочено по тези въпроси. Мисля, че Европейският парламент винаги е проявявал внимание внимание към потребностите и към значението на малките рибни стопанства. Те трябва отново да е, възвърнат доверието си. Благодаря, господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че този панел беше много полезен и много информативен. Европейската комисия представи тази сутрин едно изложение и каза, че ако не искате прехвърляемите риболовни концесии, тогава ще предложим друго решение. Днес е ясно, че има альтернативи за тези концесии и не е възможно да се каже, че няма такива права. Богатството на днешния панел се състоеше и в това да бъдат чути други критерии, като социални, екологични критерии и е, вече възоснова на тези правила да се очертая профила на малките рибни стопанства, така че да се предложат правила в сектора. Комисията сама признава в своя документ и представителя на комисията също призна, че това, което се желая с защитните клаузи, е да се избегне ексцесивната концентрация. Комисията не посочва, че концентрацията е невъзможна. Тя просто иска да няма ексцесивна, огромна концентрация. И всъщност трябва да бъдат защитени онези рибари, които е, извършват най-устойчиво своята дейност от екологично гледно е, гледище ние бихме могли по този начин да получим двойно по-голям улов. Това обаче означава, че правата на рибарите ще останат концентрирани в отделни стопански субекти. Тази система има и недостатъци, обаче беше показано, че има альтернативи на нея. Друг въпрос, който беше засегнат в досегашните изказвания, е следният – стана ясно, че предложението на комисията не изключва всичко онова, което представляват малките рибни стопанства и единствения критерий 12 метра, е, той беше споменат многократно, води до там, че определени сегменти днес могат да бъдат дефинирани като е, дребно рибно стопанство и устойчивото рибарство може да попадне в тази система, както предлага комисията. И последния въпрос, той е свързан с доходите. Говорихме за тях. Мисля, че дребното рибарство днес е изправено пред огромен проблем – недостатъчни доходи. В предложението на комисията изобщо не се предвиждат мерки в тази насока. В изказванията беше посочено, че трябва да има гарантиран минимален доход за този сегмент. Общата пазарна организация със сигурност тук ще изиграе решаваща роля. Колегата Стивенсън посочи, че ние може би трябва да си помислим да привлечем потребителите, за да гарантираме социалното и екологическа устойчивост в дребното рибарство. Не е ли възможно, скъпи колеги, е, пазарът не възнаграждава това? Тук се говореше за положителен, е, положително външно измерение – точно в контекста на финансовата криза изобщо не можем да мислим допълнителната полза, която носят дребните рибни стопанства в екологично и социално отношение да бъде прехвърлена върху потребителя. Екологичното етикетиране не е достатъчно. Общата пазарна организация се нуждае от пазарни правила и дребното рибарство не може да бъде предоставено на произвола на пазара. Има такива механизми, които биха могли да гарантират минимален доход на хората от този сектор. Благодаря. Благодаря, господин Ферейра. Господин Санчес Поседо. Благодаря много. Искам да кажа, че малките риболовни предприятия и крайбрежните е, малки риболовни предприятия са много важни, е, но тяхното значение е на общностно равнище. Когато говорим за тези 12 метра дължина на кораба, трябва да има предвид, е, че много честно е, много често събирането на миди, например, изисква специална технология. Е, това въжи и за фермите за миди. Така че е, тези ферми също трябва да бъдат включени в дребните рибни стопанства качеството на водата е много важно, за да може тази дейност да протича добре. Отглеждането и на риба, и на миди изискват, из, изисква да хубава, чиста вода. Така че политиката трябва да вземе това предвид. Господин Галахър. Действително, този дебат покри много важни въпроси. И днес, след обеда и сутринта, изслужахме много важни представения. Това беше добър ден за комисията по рибарството. Чухме много за значението на риболова за крайбрежните райони, за островите, така че е, нещата добиват едни много по-конкретни практически измерения. Много се радвам, че имахме такива интересни презентации и в двете части на изслушването тази, е, този седобед. Съгласен съм с госпожа Родост че тази тема е много важна за комисията по риболова. Госпожа Родост е докладчик и се радвам, че тя смята така. Много важно е обаче не само да го кажем в думи. Много важно е, че риболовът създава работни места там, където няма альтернативни източници на заетост. Важно е, освен това, че риболовът води до създаването на работни места на брега. Така че наше задължение да експлуатираме качествено ресурсите, които са предпрагани по един устойчив начин. И така този ден работа беше изключително плодотворен, а сега трябва да съберем натрупаната информация и да я трансформираме така, че тя да се включи в доклада. И, дай Боже, вече този доклад е ясно да заяви нашия ангажимент към малките риболовни предприятия. Председателката благодаря, а нека сега да дам думата на ораторите, за да отговорят на коментарите и въпросите. Първо давам думата на господин Пенас. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да участвам в такава дискусия. Нека първо да отговоря на няколко въпроса. Просто искам да споделя с вас следното. Вземането на решение за критериите в рамките на държавите членки е... Звучи сякаш комисията иска да се отърве от някакъв проблем. Не, не е така. А, напротив, комисията има много богат опит с регулиране на въпроси на общностно равнище. Има обаче създадена традиция. Тя е всяка държава членка да, пред... да получава определени квоти. И разбира се, тази идея е добра дошла тук, но в съвета просто няма да получи одобрение. Напротив, що се отнася до съвместното управление? Многократно се казва, а пък искам и сега да го повторя, че когато говорим за регионализация, целта е управлението да се даде в ръцете на онези, които участват в отрасъла. Това е важна идея тук в Брюксел. Що се отнася до казаното от госпожа Патрао Неваш? Що се отнася до множеството агенции. Важно е да се вземат предвид всички елементи на регионализацията. Ще се проведе дебат, който комисията не иска да ръководи самостоятелно, защото а, държавите членки отново ще кажат, ето на, Брюксел отново иска да се меси във всичко. Така че Комитетите за съвместно управление могат да са от интерес на държави, за държавите членки, но що се отнася до бъдещия механизъм за финансиране, там съществува възможност за предоставяне на финансиране, за да се подпомогне участието на специалисти от областта, така че да се осигури съвместно управление на регионално равнище. И така, не, не че не може нищо да се направи на брюкселско равнище. Е, може, но просто то може да се направи по-децентрализирано. След това въпрос на господин Ферейра. Има множество елементи на това предложение. Включително максимално количество изхвърлен улов. Това обаче са инструменти, които просто трябва да се използват като критерии. Комисията разгледа множество интересни критерии, нито един от тях обаче не е съвършен. Разбира се. За да се подбере добър критерий, той трябва да е прост, лесен за приложение. Например, когато се говори за прехвърляеми квоти, трябва да се работи с ясни критерии, защото ако се работи с множество критерии, нещата се осложняват ненужно. И това е. Я, трябват ни ясни, прости критерии за различаване на различните дейности. В тази област е, комисията, разбира се, винаги е готова да изслуша всички е, добри конструктивни предложения. 12 метра просто са критерий, който е предварително зададен. господин Ортега. Нека да ви благодаря, госпожо председател, за това, че ме поканихте на това изслушване. Много се радвам, че съм тук. Беше ми много приятно. Сега, по отношение на трудностите в дефинирането на критерии за устойчив риболов. Ясно е, че трябва да се потърси начин за осигуряване на последователност. Критериите трябва да са ясни и прости и за приложение. Ясно е, че нито е, един критерий не е съвършен. Господин Перейра има думата. Obrigado, Sr. Presidente. Não foram, de facto, feitas nenhumas perguntas em concreto. Qualquer... Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на някои въпроси, които са изключително важни за нас и на тях искам да се спра. Първо искам да благодаря, че ни дадохте възможност да участваме в този дебат и мога да ви уверя, че аз ще предам убеждението на отговорните лица, че устойчивото рибарство е от голямо значение и това беше подчертано от всички депутати. Това е първият голям коментар, който искам да направя. А дребното рибарство, то е особено важно е, и това се очертава в дебата. То трябва да получи съответна оценка и съответна роля, също изразена и в регламентите. Трябва да бъдат взети предвид е, типичните характеристики на този тип рибарство. И сега няколко точки, които са особено важни. Също важно е да се осъзнае и да се признае, че дребното рибарство в екологично отношение е гарант за устойчивостта на рибарството. То е по-близо до ресурсите, по-ефективно, живее директно от ресурсите и е гаранция за тяхното опазване и за устойчивост. Последното, което искам да засегна е въпроса за доходите. Този въпрос въобще не беше засегнат в предложението на комисията и е, тук Искам да посоча, че доходите на рибарите са от основно значение за осигуряване на устойчивост в сектора. Не трябва да се стремим към устойчиво само на ресурсите, но и на доходите на рибарите, защото те са най-заинтересовани да могат да се препитават от рибарство. Благодаря за вниманието. Господин Родригес. Госпожо председател, отново благодаря, че ми давате възможност да участвам в дискусията. По дефиницията за малките по мащаб рибни стопанства по дължината на корабите. Ако вземем само този критерий, ще допуснем грешка. Има различни показатели за този сегмент трябва да бъдат използвани различни критерии 2, 3, 4 или 5, за да може да се диференцира един тип рибно стопанство, което е устойчиво и в което няма обратно изхвърляне на улова. И има кораби, които са 12 метра дълги, други обаче са 14 метра дълги. И за това ние искаме да помолим комисията да си помисли по тези въпроси и да приложи критерии, които веднъж завинаги да опишат е, целият сектор на дребните рибни стопанства в Европа, за да можем да знаем какви политики ще се прилагат в економическо отношение, по отношение и на квотите също. Благодаря ви. Благодаря. Остават ми 5 минути за да приключим заседанието. Първо искам да благодаря на всички, че участвахте в това заседание. Тук бяха обсъдени много интересни идеи и мога да си представя, че докладчиците ще вземат предвид това при е, обсъждане на различните аспекти на реформата. Искам да ви благодаря за това, че направихте този дебат възможен. Благодаря на всички, на комисията, на парламента. Няма да правя заключения сега защото те могат да бъдат от най-различен характер. Ще бъдат взети предвид всички предложения и Искам сега да благодаря на всички и да закрия изслушването. Ще трябва да продължим а, с комисията по рибарство, но много набързо, само за 2-3 минути. Точка разни, по нея няма изказвания. С това преминавам към следващата точка съобщения на председателя относно решението взети от координаторите вчера. Господин Галер може да каже нещо в този въпрос. Наистина беше много добър ден и не трябва да размътваме водите. Но по тази точка едно, едно точка. Извинявайте. 1122. Тук можем да кажем, че можем да изготвим доклади. Доколкото разбрах, за нула точки никой не прояви интерес, докато една точка, когато някой проявява интерес. Мога да кажа, че вчера дадохме един доклад за половин точка. Може би това е минус за групата на социалистите и демократите, защото те помолиха един от своите членове да бъде докладчик. Но много ви моля да не приемате координаторите за даденост. Всичко, което казваме, че може да е която и да било група, нищо не казвам, че това са стилистите демократите и заради това е така. Но това трябва да зависи от всичко, което се обмисля, дали е нова тема, която се разработва или не. Това зависи дали се дава една точка или не. Sí, eh, perdone, eh, ¿su propuesta entonces cuál es en concreto? Всъщност, извинявайте, ама какво конкретно е вашето предложение? Тоест да се плаща една точка. В определен случай координаторите решават да прибягнат до политика, в която докладите могат да се дават за половин точка – мисля, че винаги е за една, две, три точки, но за половин точка или пък за нула точки, нали, това означава, че никой не го иска и трябва да има някаква ротационна система. A ver, eh, señor, ¿quién va a hablar? Señora Много благодаря, госпожо председател. Господин Атинон, координатор от НП, не присъстваше. А, и вчера ми стана ясно на мен какво се случва по време на срещата на координаторите. Той се опита да вземе думата, за да говори по този въпрос, за да каже, че критериите за разпределение на докладите трябва да започват с половината от оценката на доклада, не под това. Тоест, докладите да се дават с стойност, започваща от две точки. Ако се надава за тях, тогава докладите за една точка и това също въжи за две. Той равняваше на две точки, това означава, че групата проявява интерес. В крайна сметка се, започнаха, се започна пък с две точки, в крайна сметка се стига на до една точка. Вал dois pontos и e фой por metade do seu И, но казо... И поради тази причина дадох този пример с Гвинея Бисао, защото там беше... Започнахме от две точки, стигна се до една, а за Гренландия всъщност се стигна и до половината. Това беше дадено и това не е част от нашия регламент. Е, според това, което каза господин Галахар току-що. Председателката, всъщност Гвинея Бисал започна от една точка, не от две. И беше дадена за една точка, т.е. тук не сте права. На второ място, вчера се даде за половин точка защото се стигна до един консенсус. Няма да стигам да минавам през всички тези неща пак, но ако контестирате това, не знам. Някой друг. И всъщност беше дадено за половин точка на социалистите. А в такъв случай можем да гласуваме тук по този въпрос. Госпожа Лювин. Много благодаря. Този проблем беше повдигнат сега и всъщност не съм сигурна какво казват правилата. Аз сега се сблъсквам с този проблем, но ние ще сме положително настроени спрямо това, което казват правилата. Т.е. ако те казват, че слизате от 2 към 1 и от 1 към 0, в такъв случай ние сме за това. Вече имаше толкова много проблеми с това, така че може би е най-добре да се придържаме към правилата. Трябва да приключваме. Свършва работното време на преводачите. Господин Стивенсън, всъщност това, което искаме е да спазваме някакъв принцип. Дали си спомняте друг път да сме давали доклад за половин точка? Само нещо от моя страна, казва председателката. Има правило, което се казва, че трябва да се приемат нещата с консенсус. Като че вчера стигнахме до консенсус, пък сега пак се разгаря дискусията. Всъщност няколко координатора поставят този въпрос, така че сега можем да гласуваме. Да, вие, колега, всъщност можете да се изкажете и това ще е всичко, защото не можем да продължаваме след 6 и половина. Благодаря, госпожо председател. Дан... Искам да припомня, че нито една политическа група нямаше интерес към този доклад и за да бъде изготвен този доклад, аз казах, ние ще получим половин точка и ще го направим. Не за първи път ние за половин точка разпределяме доклад. Трудно е, е да се прави това. Аз съм за спазване на правилата и ако всички са доволни, ще дам още половин точка отгоре и става една точка, но много ви моля да се придържаме към истината. Истината е, че вчера никой нямаше интерес. Eh, и хубаво тогава. Мисля, че предложението на господин Родъст може да получи зелена светлина, ако всички са съгласни, разбира се, с него. И така, добре, благодаря за това и с това изменение мисля, че всъщност можем да <laughs> приемам ситуацията, може да приемам предложението. 22 ноември е датата на следващото заседание тук в Брюксел. Благодаря ви, край на заседанието.